Oh, okay, if you your... И така, бихте ли заели местата си, за да започнем? Thank you. Thank you very much. Uh... Благодаря ви много. Зная, че е малко неудобно да сме в тази зала, но а, имаше посетители от училище, а, които трябваше а, да отидат в залата, в която бяхме вчера. Те нямат право да ползват пленарната зала, докато ние имаме. А, Виждате, че има напитки отвън. Виждам, че някои тайничко са си взели а, за залата. Вероятно, разсилните ще дойдат да ви направят бележка, обаче, ако се опитвате да пиете кафе в залата. Иначе навън можете да си е, сипете. В някакъв момент ще направя и кратка пауза, така че тези, които не са успели още да пинат кафе, да могат да направят това пред залата. Сега точка 6 и 7 от дневния ред. Разглеждане на измененията по МИФИТ и МИФИР ще дам думата на докладчика Марко Вебер. Благодаря, госпожо председател. Би било а, хубаво да работим в нормална зала. Не е приятно, че сме тук, но все пак, а, както и да е. Радвам се, че имаме възможност да обсъждаме а, тези. А, актове, МИФИТ и МИФИЯ. Това са а, краягълните камъни на нашата дейност през тази легислатура. Опитваме се да а, постигнем функциониращо пазарно регулиране. Припомням ви, че в Питсбърг на заседанието на Г20 бе постигнато съгласие е, е, всички страни по света да постигнат цялостно регулиране, за да няма нерегулирани финансови продукти и нерегулирани пазари. В Питсбърг е, се отвори една възможност, която сякаш се затваря сега пред очите ни – ще споменем това, което става в Мексико и се надявам, че ние като европейци, като Европейски съюз, трябва да положим големи усилия, за да допринесем за стабилизирането на финансовите пазари. Но трябва и много да внимаваме, опитвайки се да направим това тъй като ако са прекалено строги нашите правила, пазарите всъщност ще отслабнат и онези пазари, които не са регулирани или са слабо регулирани, всъщност е, ще излязат е, от процесите за здравени. Трябва да кажа, преди да премина по-нататък, че съм доста изненадан – от някои от измененията. Някои хора като че ли се опитват да превърнат света в най-доброто място. Това са, разбира се, много хубави намерения. Но е добре тук да внимаваме с влиянието. Не говоря за банковото лоби, разбира се, такова съществува. и не говоря за така добрите намерения. Има лобита, които не се занимават с приемлива дейност. Това е срамота и непрекъснато, когато говоря по-нататък, ще се връщам на този въпрос, защото той е причина да влизам в разисквания с колегите. Ако а, бъдете нападнати от а, екипи с камери в Страсбург и чуете въпроси, които нямат нищо общо с действителността, ако а, получавате огромни количества електронна поща, а, с глуповати е, твърдения, обективно глуповати, е, мисля, че имам причина да не се стремя към такова помирение, каквото се стремях да постигна в е, моите преговори. Защото нямам друга възможност да се е, отбранявам срещу е, тези е, посегателства. Сега, по Мифит и Мифия. Номер едно – изключенията от приложното поле. Казах, е, че е, проследихме е, и взехме преди това, което стана на срещата в Питсбърг на Г20. Не искаме да има нерегулирани пазари и нерегулирани продукти. Но ако от тук от парламента се опитам да стигна до борсата в Брюксел, ще мина най-малко покрай три нерегулирани търговски средища. А, има една голяма банка, а, всички ние сме съгласни, а, тя трябва в бъдеще да бъде регулирана. Има също доставчик на електроенергия, също търговско средище, което не е регулиране. Ако може някой да ми обясни, никой до сега не ми е обяснил защо тези търговски средища съществуват. Не е задача на европейския законодател – да оставя съзнателно празноти. Много хора ми казват, че когато а, се създаде дъщерно дружество, няма нужда да а, се подчиняваме на а, регулирането. Не, не, не е в това пазарната економика всеки да си има собствено търговско средище. Естествено, че не винаги се правят такива търговски средища с цел да се заобикаля регулирането и нормативната уредба, но не трябва да оставяме големи изключения. Естествено, че ние сме предвидели някои изключения, дори в тази сфера, за която ви говоря. Тук би трябвало да помислим дори за тази търговска платформа, която се вижда от прозорците на Европейския парламент. Но най-важното е да помислим, що е то допълнителни или спомагателни услуги. Ако създадем голям спектър от изключения, всъщност ще създадем съзнателно една огромна празнота място, където можете безпрепятствено да се освободите от регулирането на финансовите пазари. Такова нещо не бива да допускаме трябва заедно с колегите да направим максималното да затворим тази празнота, за да обърнем внимание на истински важните неща. Вторият важен въпрос е свързан с пазарната структура. Ако погледнете правилата за пазарните злоупотреби и нарушения, мисля, че е редно да се запитаме каква структура искаме. Комисията предлага нов тип платформа, търговска платформа с различни улеснения и механизми, тук има доста изменения, според които трябва тази структура да бъде укрепена. Други изменения пък са внесени в смисъл, че трябва да се ограничи тази платформа до определени видове продукти, а Трета група изменения пък са свързани с недопустимостта на подобна платформа. Следователно има разногласие между нас. Или а, ще а, допуснем или няма да допуснем извънборсова търговия. Това е а, основната тема, която ще ни занимава а, с, а, в следващите няколко дни. И това е нещо, по което трябва да се споразумеем с докладчиците Сянка. Също така, създаването на търговски механизми а, би е, трябвало да е допустимо, но само за определени продукти за определени сфери. Това е известен компромис и се надявам, че ще намерим решение скоро. Това е тема, с която все още е, не сме обсъдили между групите. Това, което е моя задача в момента е да ви предложа един добър начален пакет. Трета тема, която засяга мнозина и мен в частност е защитата на инвеститорите. Това, което предлага комисията е съвсем елементарно. Комисията казва, че има независими консултанти, които трябва да отговарят на определени критерии и след това има друг тип консултации, които не са независими. Въпросът за мен как човекът ще избере правилния консултант, който да му предложи подходящия продукт? Ние не говорим тук за професионалисти, хора, които по занятие се занимават а, с покупко-продажба на финансови продукти, защото те имат достъп до съвсем различен тип и структура информация. Ние говорим за непрофесионалните инвеститори. Не може да бъде задача на европейски инвеститор да променя структурите, ако не може да се докаже, че съществуващите структури структури не функционират добре. Е, това ще бъде в известен смисъл забрана за извършване на определена дейност, а ние не искаме да постигнем това хората казват нека да се откажем въобще от предложението на комисията. Не е толкова просто. Не, не става дума за това, че искаме забрана за определена професионална дейност, но някои държави членки са приели законодателство, което в скоро време ще произведе именно такива последици. Има и държави членки, които са възприели съвсем различен подход, защото културата им е различна. Просто има държави членки, където има култура да се търсят независими професионални консултации и има държави членки без такава култура, без такива традиции. Е, сега, ние не искаме е, да възприемем подхода на е, едната група държави членки като подход на целия Европейски съюз. Не. Субсидиарност е ръководният принцип тук. Следователно е ясно, че се нуждаем от повече прозрачност е, на пазарите. Никой не успорва това. Тези професии трябва да бъдат открити. И това е целта на моите изменения. Има и други изменения е, в посока на по-добра защита на потребителите. Искам да благодаря на колегите, които внесоха тези изменения, тъй като за пакета доста говорихме до сега, те първо ще говорим още и смятам, че ще постигнем добър резултат. Европа е силна в своето многообразие, но от друга страна, частните, малките а, инвеститори, които не се занимават с инвестиции по занятия, наистина се нуждаят от по-голяма закрила. След това обаче се поставят въпросът как да стане достъпна тази защита за инвеститорите. Тук свързан въпрос е този за телефонните указатели. Професионалните е, инвеститори е, е, задължително би трябвало да записват всички телефонни разговори. Обаче, ако един малък инвеститор се обади на местната си банка и каза, останаха ми малко пари, получил съм бонус или пък не си изхарчиха цялата заплата през месеца, останаха някакви пари, искам да ги инвестирам, какво да направя? не знае дали всичко това трябва да се записва по телефон. В всеки случай, ако държавите членки искат да предвидят някакви правила, те трябва да имат тази възможност, но ми се струва, че задължения трябва да съществуват само за европейските инвеститори, които работят на европейско ниво. Смятам, че тук също сме на прав път в разискванията си. Друга тема, която е особено важна при мифит е високочастотната търговия, така да се каже. Сега, целта на тези усилия тук, на тези начинания, не е на пода на търговските платформи и борсите да се сложат компютри. Дори без компютри има възможности за злоупотреби и нарушения. Но естествено има някои нови трудности, които съпътстват въвеждането на новите технологии. Сега можете да използвате алгоритми, особен софтуер. И да следите движенията до, на, на паричните стойности до ниво една 300 на част от процента мисля, че трябва ясно да се каже, че тези платформи, е, фондовите борси, е, не трябва да бъдат е, а, допускани и да съществуват само за това а, хората бързо а, да заделят а, някое евро, някой долар или някоя дойче марка. Не, те, това трябва а, да бъдат а, полезни механизми а, за рекапитализиране на дружествата. Това е основната задача на търговските платформи. Затова, когато се а, стигне до високочастотната търговия и а, до търговията чрез алгоритми, не трябва да, за, да забраняваме новите подходи, новите технологии, но трябва строго да ги регулираме. Често пъти е при тази високо частотна търговия става дума за сделки, изключвани за 5 милисекунди. И всъщност офертите се оттеглят преди някой въобще да е, мож, да е могъл да вземе отношение по тях, да реагира. За това се подозира, че някои оферти се пускат преди всичко с цел манипулиране на цените оферти или, или поръчки за продажба, за покупка. Заедно с късите продажби и късите продажби на голо, да, всичко това трябва да бъде регулирано. Може би трябва да се предвиди е, офертите все пак известно време да продължават да остават действителни, е, за да може да се реагира по тях. А сега, ако, ако някой пусне голям брой поръчки а, кои, на пазара, а, които, по които не очаква никаква реакция, това само блокира и инфраструктурата. А, никаква а, стойност не се генерира и за това трябва да се събират необходимите такси. Това е общият пазарен принцип. Ако някой. А, експ, свръхексплуатира пазарната инфраструктура, не бива а, да а, не си доплаща за това. Не бива да му излиза ефтина тази свръхексплуатация на инфраструктурата. Друг въпрос. Всеки финансов продукт ли трябва да се а, котира а, до 10 десетични а, знака? А, е, колко десетични знака трябва да се допуснат при търговията с един финансов продукт. Този е, арбитраж, тази арбитражна търговия, е, която се базира върху малките флуктуации в цените, трябва да се ограничи. Затова мисля, че тук има много голям спектър от идеи. Благодарен съм на колегите. Мисля, че всички се стремим да се движим в една посока, заедно работим добре и би трябвало да постигнем добри резултати при тази високочастотна търговия. Трябва да стигнем до един набор от правила, които да позволят новите технологии да се използват за благото на пазара, а не толкова за хазарт. Има и една друга серия проблеми, свързани с правилата за третите страни. Предимството тук е, че в тази легислатура вече сме приели доста правила за третите страни. за, е, нали, имаме правила за фондовете за альтернативни инвестиции, е, ЕМИР, е, имаме правила за късите продажби. Е, трябва да знаем каква е целта на Мифит и какво Мифит не цели. А, не трябва мифит да пречи на един гражданин от Европейския съюз да каже, ами аз ще инвестирам парите си в Хонг-Конг, естествено. Не можем да искаме от Хонг-Конгската фондова борса да се подчинява на правилата на Европейския съюз. Това е трета страна. Не можем от друга страна да попречим на един гражданин на Хонг Конг да каже, ще инвестирам парите си в Лондон или Франкфурт или в а, а, Париж. Тук не трябва да се а, а, прилага правилото за третата страна. Просто правилата за третата страна трябва да са свързани с функционирането на борсите в Европейския съюз. Така че аз се придържам към принципа на еквивалентност, така както го залага в проекта си комисията. Сега говорим за взаимност. Това означава правилата на Европейския съюз да се прилагат в всички трети страни идентично. Мисля, че тогава ще постигнем обратен резултат. Просто искам да ви дам известна представа как аз виждам нещата. Ако наистина искаме да допуснем инвеститори от трети страни, ако имаме интерес от тях, не мисля, че трябва да се опираме на принципа на взаимност. По-скоро трябва да оставим компетентната институция да взема съответните решения. Това е Световната търговска организация. Ако ще създавате дъщерно дружество или някаква друга структура, мисля, че най-добре е да се придържаме към проекта на комисията. Естествено, тук се намесват и доста идеологически съображения. На пазарите на суровини това е особено очевидно. Е, можем да въведем лимити за позициите. Е, имаме доста строги лимити всъщност. Е, но можем да кажем. Е, сега ние, европейците, сме с чисти ръце, безгрешни сме вече, всички проблеми сме решили. Ако има спекулации с хранителни продукти, не отговаряме за това. Но става нещо много интересно. Продължава а, е, спекулацията с хранителни продукти, но не съгласно нашите правила, а според други правила и другаде. Ако нашите правила станат прекалено строги, ние имаме принос за това търговията да се изнесе от Европа Европейския съюз на други пазари. И всъщност нямаме шанс да и влияем. Хората е, ще кажат, понеже сме въвели такива строги лимити за позициите, е, за това е, се случват неравновесията, за това се стига до неравновесие. Всъщност трябва да прочетем добре проекта. Не бива да се слуша е, това, което разни невежи хора ви шепнат на ухото. Моето предложение е да се прави разлика между пазарни участници, които имат е, физически интерес е, от търговията с продукта и участници, които нямат никакъв интерес от търговията с този продукт. Онези, които нямат интерес, трябва да се подчиняват на ограниченията в позициите, на лимитите. Е, не казвам, че няма да има форвардни пазари. Обаче, ако няма физически интерес към продукта, трябва да има лимитиране на позицията, защото има много големи предпоставки за спекулация тези, които имат истински физически интереси а, от продукта, не са предмет на моя доклад. За тях лимитите на позициите няма да се а, отнасят. Е, ще има контрол върху позицията, но няма да има лимити. Всъщност, хората ме обвиняват, че правя неща, от които аз просто бих припаднал. Затова предлагам разграничението между тези, които имат физически интерес от продукта и онези, които нямат физически интерес от продукта. Онези, които имат физически е, интерес от продукта, трябва да се ползват от допълнителни и стимули, механизми за стимулиране. Това предлагам. Всички изменения са в този е, смисъл. Е, сега Е, форвардната търговия се извършва а, извън регулираните пазари. А, и а, би трябвало да помислим, че зад всяка форвардна сделка има а, хеджиране, има спекулация. И това всъщност интензифицира риска, а не го намалява. Но пак ще кажа, не мисля, че е задача на европейския законодател да се опитва да укрепва а, нерегулираните платформи, особено тези извън Европейския съюз. В Чикаго, а, ако правилно а, чухме, а, се съсредоточава около 20 97%, 27% от световната търговия. А, не би трябвало да направим така, че там да отиде 97% от световната търговия. Не бива да а, ми се противопоставят неверни аргументи и обвинения, а, които просто нямат а, нищо общо а, с а, моите предложения. Аз а, трайно и устойчиво ще си отстоявам позицията. Има и още няколко а, сфери, които ще засегна. Консолидирането на данните. Ако искаме финансовите продукти да а, се а, търгуват на единен пазар, а, когато става дума за инструменти различни от акции, необходими са ни по-сериозни правила. Там, където. Ние сме тук, защото. Защото близо 1 милиард хора в, Гр по света гладуват може ли да седнете и да слушате? Okay. <coughs> right. Um, I will give the floor. Добре, ще дам думата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 Аз не знам кои са по-голямото зло. Дали някои неправителствени организации е, или някои браншове. Заповядай, маркс. Hey, Благодаря, госпожо председател. Speech, Може ли да продължа изказването си? Имам въпрос въпрос имам във връзка с дневния ред. Бихте ли ми изяснили нещо, госпожо председател? Защо сме в пленарната зала? За, защо тези организации получават шанса да бъдат заснети в пленарната зала? не мисля, че всички тези празни места тук са необходими. Кой отговаря за тази намеса в работата ни? Председателят. Поясних на комисията миналата седмица и тази седмица в началото на заседанието. Преместихме се тук, за да може нашата зала да бъде посетена от ученици. Е, тя беше достатъчно голяма за тях, обаче те нямат право да дойдат в пленарната зала, за това не могат да бъдат тук. Мисля, че Маркос много добре представя до сега измененията и мисля, че той трябва да има възможност да приключи изказването си. Благодаря, госпожо председател. Точно за това говорих преди малко. Има е, изменения, е, в е, които се твърди, че трябва да не допускаме прекомерната спекула. Ами, е, много е забавно да се опитате да дефинирате това понятие. Естествено, че можем да приемем е, тези изменения, обаче ще си навлечем сериозни неприятности сега имаме много строг режим и лимити. Какво обаче ще стане, ако малкото фьючерсна търговия, която се осъществява в Европейския съюз, Париж или в Лондон, просто се изнесе, просто бъде прекратена? Това е елементарният извод. Това и ще стане. Ще нанесем вреда на производителите в селско-стопанския сектор, ще нанесем вреда и на производителите в третия свят, защото те ще трябва да се явяват на търговски платформи, където няма такива строги правила. Тук много лобита се опитват да влияят. Но току-що станахме свидетели на нещо много глупаво, на е, нещо много смешно. И за това много се радвам, че тук в залата се задават въпроси. Много ми е интересно как въобще са успели да влязат и да проникнат до тук тези хора, които току-що видяхме. Също така би трябвало да се спра на спе... особен и реален проблем с мифите, именно консолидирането на данните. Когато а, говорим за а, продукти, свързани с акциите, данните са много а, подробни. Сега те трябва да се европеизират и да се консолидират. Значи е, да се консолидират данните означава да станат съпоставими, но това трябва да се направи и за пазарите на продукти различни от акционерен капитал. Има различни изменения, и е, в някои от тях се е, засяга въпроса за тъй наречената ускорена процедура. Европейските структури трябва максимално бързо да могат да обработват през граничните сделки. Това е една сериозна трудност. И ние имаме доста голяма разлика от пазарите на акционерен капитал и на други инструменти в Съединените щати, където има централизирана система. Е, големите фондови борси е, в Европейския съюз са автономни, затова консолидирането на данните е много важно. Е, и това е изключително сериозен проблем, който ще ни позволи да ограничим нарушенията и злоупотребата на пазара. Нямаме достатъчно данни. Това ни е основната трудност в момента. След това имаме правила за управлението, за изискванията, на които трябва да отговарят хората, които искат да търгуват на платформите. Те първа ще видим какво ще стане с четвъртото поколение е, изисквания за капиталови коефициент за капиталовата адекватност. може някои от изискванията да бъдат съобразени с това, което ще предвидим в МИФИД. няма смисъл на двете места да има съвсем различни правила. Нуждаем се от стандартна дефиниция също така на понятието малки и средни предприятия. Много а, важен въпрос е а, този за компетенциите на комисията и на ЕСМА. Комисията е тук, тя може а, да заяви позицията си. В няколко случай комисията предвижда в проекта си да реши е, проблемите е, чрез актове по делегация. Е, тоест, комисията иска правомощие чрез актове по делегация да реши проблемите. Аз искам да видя как обаче ще решите проблемите. Затова предлагам и сигурно мнозина ще ме подкрепят с измененията да кажем. Ние искаме да определяме на къде ще плава кораба. Ние искаме да определяме най- важните изисквания, най-важните стандарти. Защото при актовете по делегация ние дори нямаме право на вето. Не искаме нещо друго, освен чисто технически детайли да се оставя на актове по делегация и на ЕСМА. Ние като законодатели трябва да участваме активно в процесите и трябва да има възможност, освен всичко друго, да имаме поглед и върху техническите стандарти. Що се отнася до МИФИЯ, няколко ключови думи. Предлагам разлика да се въведе между двустранни и многостранни системи. Е, е, тук е, трябва да се укрепят съществуващите правила. Много странните системи трябва да бъдат прехвърлени към мифит. Но двустранните системи при системното интернализиране трябва също да се изчистят правилата. Така че всичко, което е извън МИФИР или МИФИТ, е, да попадне в техните предели. Е, прозрачността. Има две неща, които трябва да изясним. Първото е свързано с суровините. Има проблеми, е, които, що се отнася до суровините, са решени в Емир – Става дума за суровините и деривативните продукти. Не мисля, че при МИФИР имаме нужда от допълнителни отделни правила. Всъщност това а, съм го предписал в изменение. Вероятно сте го чели. Второ. Когато говорим за държавни облигации, обемите са съвсем различни Е, не се купуват е, е, такъв обем акции, какъвто обем държавни облигации се купуват. Така че там правилата за прозрачността трябва да бъдат различни. Мисля, че при държавните облигации продуктът е ясен, не създаваме никакви празноти. И трябва да има ясно регулиране. Такова всъщност е на лице в Емир и няма нужда да пререгулираме сега нерегулираната търговия извън пределите на МИФИД, мисля, че всички е, сме е, съгласни, че ако такава нерегулирана е, търговия ще се осъществява, тя трябва да се отнася само до конкретни продукти. И така следва и да го уредим. Сега, надявам се, че при а, е, отделните видове продукти ще има взаимна съвест, съвместимост, а, е, е, но това изисква техническо съобразяване и тук има нужда от някои допълнителни обсъждания. Сега, последен а, въпрос, В свързан с този проект, предлага се забрана за определени продукти и услуги при наличието на определени условия. Това е подход екс пост последваща забрана. А, сега, а, първо трябва да видите, че продукта не дава резултати или води до загуби и тогава едва да наложите забрана за търговия с него. Аз предлагам да има и предварителен подход. Не, че ще говорим за лицензиране. Не, че ще говорим за разрешение, не, че ще е, отнемете на операторите отговорността за е, техните продукти. Те са неразривно свързани с е, риска Нали, не може да се накара ЕСМА да тества продуктите предварително, за да види дали те са рискови или не. Но всъщност трябва предварително да може да се вижда дали сам по себе си продуктът съставлява опасност и тогава трябва да има възможност за неговата забрана. Така че Онези оператори, които разработват продуктите и надзорните органи, е добре да работят в тясно сътрудничество. Как можем обаче е, да е, гарантираме, е, че продуктите няма така да се каже да бъдат тествани на гърба на малките непрофесионални инвеститори. Трябва да създадем специални правила за потребителите или клиентите на древно, ако ми позволите да използвам този термин. Кажи речи, 900 са измененията, по които да водим преговори. Благодаря на докладчиците в Сянка. Вече два пъти се срещнахме, решихме някои доста фундаментални въпроси. Вече предлагам някои компромисни идеи, които съм разпространил. Надявам се, че те няма да бъдат осветлени от прожекторите на публичността когато не му е времето, защото не искам отново неправителствените организации да ме отдавят в електронните си писма. В момента обаче нищо не е съгласувано. Да, циркулират текстове, но е добре те да се обсъждат на е, моите срещи с докладчиците Сянка. Няма окончателен текст, това искам да ви кажа, за това се надявам, че ще продължим да работим в градивен дух защото до днес с колегите подхождаме много конструктивно. Всеки, който иска да говори с мен по конкретни въпроси, ще може да се е, срещне с мен и се надявам, че ще работим по график, така че до лятната вакансия да успеем да гласуваме в комисията. Ако не се придвижваме по график, сами си пречим. Защото през лятото няма да можем да се срещаме с контрадокладчиците. И ще изостанем много е, сериозно. А идеята е ние да си извършим своята работа преди съветът е, да. Е, е свършил своята част от задачата. Те ще изработят мандата за преговори с парламента през октомври. Мисля, че ще е в интерес на гражданите и на стабилността на финансовите пазари, ако ние си свършим работата на време. Очаквам сериозна работа през следващите няколко месеци. Отменил съм много от другите си ангажименти за тези няколко седмици, които идват почистил съм си програмата, така да се каже, за да я освободя изцяло за а, тази задача, за да можем да я приключим а, рано и а, да а, направим силни, прозрачни правила, а, които ползват стабилността на финансовите пазари и техните участници. Благодаря. Thank you very much, John. Благодаря много. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Благодаря. Аз мисля, че тук а, чухме един всеобхватен и а, задълбочен анализ, който а, обхваща разнопосочните проблеми, по които трябва да работим. Във връзка с протеста, който видяхме, надявам се да не слагаме по знамената знаменател всички неправителствени организации, защото поне у нас има доста неправителствени организации, като Оксфам и други, е, те спазват е, приличие, е, оговарят срещи, идват в офис, няма никакви ексцеси, вършат много важна и полезна работа. Ето защо не бива всички да подвеждаме, както казах, под общ знаменател и да ги обвиняваме. Робърт, за съжаление, днес не може да е, е в Брюксел, защото е член на делегацията в Кипър и е невъзможно е, да се включи в разискванията. Робърт държи е, да предам неговата благодарност на Маркус и на останалите контрадокладчици за отличното сътрудничество до тук, той смята, че някои много интересни и съдържателни изменения ще обогатят и усъвършенстват пазара на финансови инструменти в Европа и ме помоли да прочета това, което за него са най-важните въпроси като докладчик в Сянка, които вече са обсъждани в работната група на социалистите. За високочастотната търговия е много важно финансовите фирми да имат същите възможности които се предоставят на доставчиците на инвестиционни услуги. Така може да се проследят всички сделки от заявката до изчистването. Цялата необходима организация, информация е необходима, за да може да се организира и ръководи този процес. Трябва да се въведат някои ограничения. Например, най-малко 500 милисекунди да се задържа всяко поръчка и някои други, които ще предотвратя злоупотребата с високочастотната търговия. За нея трябва да има и консултативен орган. Сега по ОСТ. Много важно е да има последователна и добре регулирана система за организирана търговия извън борсовата а, търговия трябва да а, се ограничи само до малки пазари, които действат спорадично. С а, малки а, по а, размер а, продукти, които не са в големи количества. Това ще завиши прозрачността и ще постигнем целите си. Като а, за това е много важно да се върнем към самото начало, да изясним а, какви са заблудите, какви са а, погрешните представи за прилагането на МИФИД. Когато имаме многостранни системи а, или двустранни а, системи, трябва да държим сметка дали имаме извън борсова търговия, но за да се ограничи извън борсовата търговия, както беше предвидено по мифите едно първоначално, трябва да кажем, че това е спорадична, нередовна търговия с количества, които са извън пазарните стандарти. Трябва също така да се посочи какво означава извън борсова търговия. Това е търговия извън регулираните пазари, многостранните системи или систематичните участници. Имаме и някои нежелани последици, които проистичат от празнотите в законодателството. Ето защо трябва ясно да бъдат определени кои са местата за търговия, а именно категориите на регулираните пазари, многостранните системи, систематичните участници при огромно мнозинство в пленарната зала за изчистване на а, тези понятия, няма да е необходимо да се въвежда една нова допълнителна категория, която се предлага тук, а именно организираната система за търговия, различна от многостранната. Така а, ще а, се осигури до, достъп без дискриминация, а, пълно наблюдение на пазара и отстояване на интересите на инвеститорите. Според нас, създаването на новата категория организирани системи за търговия, ОСТ, е объркващо, подвеждащо, е, ще създаде затруднения, особено за малките индивидуални инвеститори, които така или иначе страдат от действащия режим по МИФИД. Разпокъсаността на капиталовите пазари води до изтласкване в периферията на голяма част от клиентите на дребно и налагане на малък брой финансови е, посредници. Препоръките на групата на 20-те, е, на които е, стъпваме в основни линии, както в МИФИТ, така и в МИФИР, изискват да спазваме правилата за търговия, а предложението за организирани системи за търговия улекотява изискванията и в този смисъл не служи на целта. Въвеждането на нова категория – ОСТ е ненужно, ако бъдат достатъчно ясно определени другите категории, като например и най-вече систематичните участници. Не е нужно а, да се а, въвежда толкова много объркващи понятия с техните съкръщения – ЕРМ, МСТ, СЕО, ОСТ, за тях стоят действащите до сега категории по МИФИД, плюс организираните системи, които се предлагат като друга платформа. За да се сложи край на търговията по преценка, за да се затворят празнотите в извънборсовата търговия, ще може на регулираните места за търговия да се увеличат обемите. И най-сетне за суровините, Оказва се неефективна а, практиката в а, повечето случаи да се ограничават позициите. Компетентните органи вземат а, решение а, за лимитите, както а, за индивидуалните участници, така и за цели категории, групи участници. И трябва да се изясни каква част от ограниченията се отнася до хеджирането и каква част за намаляване на търговския риск. Мисля, че предложението в сегашния си вид не дава реален принос за развитието на реалната економика. трет, режима а, за третите страни. Системата за еквивалентно и реципрочно признаване означава, че всички пазарни субекти ще имат еднакви условия за достъп до пазарите на трети страни, така както третите страни имат достъп до пазарите на Европейския съюз. Това е основополагащ принцип. Е, нашата политическа група припомня, че няма задължителна законова сила етичния а, е, кодекс и а, е, всички а, инвеститори го спазват а, доброволно. Категорично трябва да бъде забранено склоняването или прекомерното настояване от страна на инвеститорите за сключване на сделки. По членове 28 и 29 практиката може да доведе до неволно а, нарушаване а, на дейността и ефективността на а, пазара на дериватите. Това само ще засили а, колебанията на цените и ще попречи на развитието на търговията. В никакъв случай моделът не трябва да е хаотичен. Не можем да се откажем от един доказал себе си модел, защото обичайните заподозрени, големите инвестиционни банки настояват да намалят собствените си разходи и могат да повлияят отрицателно върху колебанията на цените инвеститори са и малките индивидуални инвеститори, а не само големите инвестиционни посредници. За а, ценните книжа и а, инструментите на паричния а, пазар имаме необходимите а, правила и а, не винаги се прави достатъчно ясно разграничение в достъпа до централните контрагенти в тези сделки, когато, особено когато се е, извършва търговия с кредитни деривати. Може да се стигне до много голяма разпокъсаност на ликвидността на пазарите и да се наруши дълбочината на пазарите, което ще лиши инвеститорите от инструменти и при тежки условия на пазара да могат да реагират адекватно. Тежки условия имаме предвид у нези, които възникнаха през 2008 година и застрашиха стабилността. По член 29 е, всеки от предложените нови продукти само засилва разпокъсаността и а, е, разделянето на данните и на сделките по централни контрагенти, умножени по броя на местата за търговия ще доведе само до още по-голямо разпокъсване и а, може а, да обслужи добре интересите на инвестиционните банки, които правят пълния кръг, но силно ще затрудни индивидуалните е, инвеститори. Приключвам с това изложение а, с надеждата, че ще продължим да работим с господин Фербер и останалите докладчици в Сянка за компромиси. Благодаря. Сега Оле Шмидт от името на Алде. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда колкото може по-кратък, тъй като аз вече изложих своята позиция на последното ни заседание. Първо искам да кажа, че Маркос Фербер извърши отлична работа. Компромисите вероятно и вие сте ги виждали, защото и лобиращите групировки и неправителствени организации вече ги е, са запознати с тях. Мисля, че наистина компромисите върват в правилна посока, предвид е, а, конюнктурата, наистина да постигнем широк компромис е голям успех и виждам, че наистина ще можем да го постигнем. Така че държах да го подчертая. Ще се... Аз съм а, член на делегацията за отношения с а, страните от Африка и Карибите. Често съм хода в Африка. Замбия, е, знаете, една от най-бедните страни, която изнася селскостопански продукти в региона. Най-важното за да гарантираме безопасността на продоволствието е да има един истински функциониращ пазар в Африка, който да ни бъде а, да, да, не, да не трябва да, да се подлага на строгите правила на нашата селскостопанска политика, която да го изкривява. Сега, госпожо а, председател. За новата категория ОСТ. Аз съм за създаване на тази нова категория пазар, организирани системни пазари, включително и а, е, за а, е, акциите, защото това ще създаде ще създаде условия за повече конкурентоспособност, повече прозрачност за търговията на всички е, продукти, като по този начин ще бъдат запълнени всички празноти и ще се съобразиме с е, ангажиментите, поети по силата на Г20. По този начин и инвеститорите ще разполагат с повече възможности за избор, с повече опции. и повече свобода на действие да се забрани на даден оператор да не използва своите, своите собствени средства за търговия на ОСТ, според мен е това а, просто би било опасно и съдържа някакви рискове. И в заключение бих искал да кажа, че, че аз подкрепям идеята за създаване на някакъв вид ОСТ, но трябва първо да видим каква ще бъде конфигурацията на подобно място за търговия. Колкото до прозрачността, Естествено, необходимо е да има повече прозрачност, да имаме правила за прозрачност на пазарите, но аз поделих е, на последното заседание своята загриженост и виждам, че и Маркус наблегне на това, че не е лесно да се постигне предварителна прозрачност преди извършването на сделките. Вие споменахте и пазара на държавни облигации. но предвид предложенията, които сте направили за компромиси, мисля, че наистина ще можем да постигнем такива. Просто трябва да поработиме повече, но мисля, че можем да се споразумееме по предложенията. Тук обръщам се към колегите наляво, отляво и отдясно, защото, както Маркос неколкократно спомена, не, не, не, не, са, не е нужно да си създаваме допълнителни проблеми, свързани с пазарите на а, държавни облигации. Що се отнася до защитата на инвеститорите, струва ми се, че и тук бихме могли да постигнем едно по широк компромис. Трябва да при всички случаи да определиме специфичните начини на търговия, специфичните оператори, но в никакъв случай не трябва да създаваме прекалено прекалено правила, свързани с независимостта на колкото до платформите. Вие аз мисля, че трябва да се придържаме към принципа на субсидиарност. Вие употребихте една друга, друго понятие. А, немската немската дума. Това майче беше заглавие на един филм на, с Шон Конори. Да, мисля, че трябва да внимаваме с прекаленото регулиране прекалените забрани на, на продуктите, колкото до високочастотната и алгоритмичната търговия. Аз мисля, че е необходимо да да да, да, вземем някакви символистични решения. Аз мисля, че е, данъка върху финансовите операции на практика вече е мъртва в зародище, така че Затова мисля, че трябва да да, да, да определиме, да фиксираме точно какво означава алгоритмична търговия и да я разграничим от високочастотната търговия. И още един проблем, който бихме могли да обсъдим, е, става дума за тези 500 милисекунди. Ако аз мога да предложа примерно 400 или 600. Няма ли да бъде също така уместно? Мисля, че ни е необходим друга методология. Някои колеги предложиха пет секунди, които според тях се, е огромно количество време. Така че мисля, че просто ни е необходима друга друга система, почиваща на специфични правила. Става дума за един а, технически проблем, който може да прерасне в проблем на пазарите и в а, политически достъп до пазарните инфраструктури. Струва ми се, че по този проблем може да се постигне компромис и това е на чувствителна, сложен проблем. Аз мисля, че наистина е необходима много широка възможност за конкурентоспособност в, и, в този, и на, на този отрязък на пазара. Защото по този начин ще могат да се предоставят повече услуги. Така че това е залегнало и в доклада Монти че не са ни необходими, че е необходимо да се разшири а, пазара на услуги, а ние на практика се опитваме да го ограничим. Необходимо е, разбира се, да има по-добро разпределение на риска между тези платформи. А колкото до третите страни, споделям казаното от Маркус. ние, повечето от нас не сме англоговорящи, т.е. английския не е нашия матерен език и затова използваме един псевдоанглийски. Така че каква е разликата между реципрочност и взаимност? За мен реципрочността е равнопро... равнопоставяне, т.е. премахване на а, търговските бариери. Ако тези правила имат а, за цел да а, въведат принципа на реципрочност, т.е. да ограничим или да затрудним достъпа до европейските пазари за инвестиции, аз, аз съм против. Защото мисля, че би било пагубно да създаваме допълнителни пречки за инвестиране в Европа в е, момента. И това се обсъжда в момента в Мексико. Мисля, че на нас наистина не са необходими а, инвестиции от които да идват отвън Европа и за това трябва наистина да внимаваме много с този проблем. Така че е, ние, представителите на ОДЕ, ще направим всичко възможно да се постигне консенсус и да се обединим около компромиси. Но ще спра до тук, защото мисля, че и други колеги биха искали да вземат отношение по тези проблеми. А, ние в нашата политическа група обсъдихме проблемите на различни нива, за да можем наистина да се опитаме да постигнем някакъв консенсус. Благодаря. Следващия е Свен от името на Зелените. И аз сега малко се обърквам за правилата, защото според мен те са съобразени с големината на комисиите. Ние сме най-голяма комисия в пленарно заседание. Тук се оказва, че сме малки. не е толкова важно кой първи се изказва, кой втори, но нека постигнем съгласие. Сега, най-напред искам да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество до сега. Е, мога да потвърдя, че е, винаги е на лице сътрудничество, когато се търсят възможности. По различните теми е, ще направя най-напред следната бележка. Паскал Конфа, нашия докладчик в Сянка, сега вече е министър по въпросите на развитието във Франция. Аз не разбирам френската политика, обаче ако а, разбирам при все някои от последните а, а, решения, Паскал ще остане а, именно на този пост като министър и за това няма да продължи работата си тук. Това има една отрицателна последица над 2100 като цяло са измененията и сега аз поемам в движение тази работа. Ако погледнете приложното поле на МИФИТ, могат да се поставят въпроси за това дали е добре да съществува една такава огромна директива с толкова огромно приложно поле. Това също подлежи на обсъждане. И също като се има предвид с колко кратко време разполагаме за компромиси, по тези сложни е, проблеми, можем да очакваме и известни трудности е, да се справим с задачата до е, лятото. Както каза Маркус Фербер, ще се опитаме да постигнем консенсус, но ще има този страничен негатив, че е, за, няма да са достатъчно задълбочени обсъжданията. Е, тези въпроси имат е, много сложни технически аспекти и е, това, което чухме от различни страни е, че е, често пъти е, може да се стигне до е, объркване на техническите детайли и когато има такова объркване на техническите детайли и всеки има различни намерения, в крайна сметка постигате обратен резултат на преследване. Така, много беше казано до тук за търговските механизми. Ние бихме подкрепили е, идеята тези нови е, механизми е, да останат в е, много е, строги предели, само за непрофесионални инвеститори и за инструменти различни от акционерен капитал. Е, според мен това предлага и докладчикът. Имаше такива инцидентни с организираните търговски механизми. Не бива да създаваме празноти, така нерегулирани пространства, но от друга страна следва да се запитаме дали твърде либералният подход и използването на тези механизми за продукти, които иначе би трябвало да се търгуват на регулирани форуми, няма да създаде осложнение. Така че можем да въведем тази нова категория. Това е становището на нашата група, но съпътствана с много строги правила. Въпроса за деривативните инструменти. Това беше тежка задача и при регламента ЕМИР да се стандартизират деривативите, за да се стандартизират правилата за тези инвеститори, които инвестират с дългосрочна цел. Би трябвало МИФИД да уреди всички деривативни инструменти, предназначени за клиринг по ЕМИР и да не се допускат така допълнителни препятствия. В този смисъл говориха някои от колегите, както чухме консерваторите и АЛДЕ. Когато няма ликвидност един продукт, не трябва да отпада търговското задължение. Целта е да се създаде ликвидност в бъдеще. Ако стандартизиран продукт извън Вселената Емир се търгува на платформа по МИФИД, трябва да съществува задължение този продукт да бъде предмет на сделки на регулирана платформа за да не се допуска успоредно съществуване на нерегулирани и регулирани пазари за едни и същи продукти. Това ще бъде против целите, които си е поставил групата Г20 трябва да се регулира процесите според класове активи. И би трябвало всъщност по-голямата част от продуктите да се регулират на солидни регулирани пазари. трябва е, нерегулираните пазари е, да се използват само за сделки между инвестиционни фирми и е, инвеститори по занятие при големи обеми строго специфични продукти. Е, извиненията на някои колеги, включително колегата Пити Кайнен, се е, са ориентирани именно към това да се даде дефиниция в този смисъл. Сега няколко думи за защитата на потребителите. Ние е, подкрепяме принципно подхода на докладчика. Да бъдат въведени различни класове, категории продукти, е, които, е, така да се каже, не са годни за търговия на дребно, които не носят никаква допълнителна стойност на потребителите и е, при които ЕСМА би трябвало да има е, проактивни правомощия да се намесва. Съгласни сме с това. Е, има в тази сфера някои истински важни въпроси за потребителите, за хората, които се явяват клиенти, потребители на дребно и там се налага защита. Това, което се предлага като консултация, често пъти е, не се възприема като добър съвет от нормалните хора. Обикновено вие възприемате консултанта като някой, който е на ваша страна. Обаче тук се говори за продажба. И това, което е продажба, не бива да се нарича консултация. Затова приветстваме измененията на колегите Камал и Суинбърн – за включване на дефиниция на инвестиционни услуги с застрахователен характер. Мисля, че това ще направи по-лесно за потребителите да сравняват различните продукти. Те са внесли и други измерения, които не допадат е, за инвестиционните разходи. Ние сме предложили нещо подобно. Според нас, забраната за стимулиране на независимите консултации и изчерпва малка част от проблемите. Британският опит показва, че чрез такъв подход не се удовлетворяват нуждите на голяма част от потребителите, клиентите на дребно, които всъщност са банки, ако просто се а, забрани е, независимата консултация, това означава думата независим да отпадне и след това всичко да си продължи по-старому. всъщност така може да се стигне до съсредоточаване на услугите в банките, до намаляване на, на конкуренцията и всъщност по-голяма концентрация и по-малко защита и сигурност за потребителите. Затова ние предлагаме стимулите е, за е, консултантите е, да се изплащат от към страната на потребителя, за да няма конфликт на интереси и да се препоръчва продукт А вместо продукт Б, просто защото продукт А е свързан с повече стимули. И тук не трябва да се ограничаваме само до независимите консултации. Такива постъпления трябва да се използват, за да се финансира е, по не, така, да се финансират по-независими съвети. Във всеки случай не ни допадат и е, измененията е, за да се целящи да се забрани на държавите членки да имат по-активен подход при забраната на стимулите за независимите инвест... Е, е, консултанти. Е, така ще се създаде впечатлението, че Европа е, интервенира на пазарите е, противно на идеите на държавите членки, някои от които имат строга нормативна уредба. Е, би трябвало да има повече и по-строги критерии за годност по член 24 и други колеги говориха за това. И трябва да има а, сериозна обосновка а, за изключване на а, колективните предприятия за инвестиции в ценни книжа в, а, от пределите на а, МИФИТ. Всъщност консултациите, които се дават от тези предприятия, би трябвало да попадат в пределите на защитата на потребителите. Сега искам да взема отношение към демонстрацията, която видяхме. В Германия когато говорим за финансовите пазари, съм се убедил, че нищо не засяга хората повече а, от а, спекулациите с храни. А, това е за хората изключително тежък морален проблем и трябва много да внимаваме, когато регулираме. Може би не всички са запознати с детайлите, но ще кажа подобно на Алима Кати, че тук има много сериозни организации, включително такива, които са свързани с църквата, подобни на Оксфам. Те следят какво правим. Затова трябва да внимаваме. Не трябва да тълкуваме неправилно а, всяка форма на публична дейност. Дори нашата пленарна, парламентарна демокрация може да изтърпи няколко секунди прекъсване на заседанието, когато хората имат да ни кажат нещо. А, има огромни печалби, които се отклоняват а, от лобитата. Демокрацията може да изтърпи няколко секунди прекъсване, а, за да чуе това. И не виждам защо толкова много се вълнуват присъстващите в залата от демонстрацията, която, на която станаха свидетели, след като сме свидетели всеки ден на влияние и манипулиране на медиите от страна на бизнеса. Трябва да внимаваме, това искам да кажа. И трябва да благодарим, че някои хора имат критичен поглед върху това, което правим. Сега, е, искам да приключа изказването си. Има и други теми, които заслужават обсъждане, но във всеки случай очаквам по-нататъчното сътрудничество с колегите. E Благодаря, давам думата сега на Кей от името на консерваторите и а, реформистите. Благодаря. Голям напредък е постигнат от докладчика по огромното досие и това заслужава похвала в редица области, като имаме предвид, че моите позиции са добре познати. Едва ли е нужно да повтарям всичко, ако сте следили доклада Swinburne и други, ще се огранича само до три теми. Всички те са свързани с конкуренцията. Първо, достъпа, второ обсъждането на пазара за малките и средни предприятия и трето режима за трети страни. Като имаме предвид, че а, първоначалната директива МИФИТ целеше да се засили конкуренцията, особено в търговията на акции и ценни книжа, чрез създаване на пазарна инфраструктура и въвеждане на правила за концентрацията, трябва да имаме предвид, че а, ако вече сме постигнали преобразяване на средата с тези първоначални действия, сега вече трябва да си поставим целите а, за а, МИФИД 2, а, които да се конкретизират а, върху етапа след сключването на сделките. Аз лично съм а, внесла а, предложения за изменения по членове от 28 до 30 в е, предложения от комисията текст, защото ми се струва, че е, може да се използва регламента, за да се засили конкурентоспособността на пазара. Ако можем да създадем нормативен акт по структурата, примерно на пазара на одитите или пък агенциите за кредитните рейтинги, и ако това можеше да стане преди 20 години, можете да си представите какво би било днес. Със сигурност при по-голяма конкуренция нямаше да стигнем до днешното положение, при което крайно ограничен брой участници на тези пазари диктува а, състоянието на европейските пазари от там економиката. Така трябва да се гледа на нормативните актове. И аз лично не разбирам защо а, се а, внасят предложения за заличаване на тези три члена а, 28 до 30 при положение, че те гарантират конкурентно способност. Финансовите пазари са глобални. Глобални в истинския смисъл на думата. Те са в световен мащаб. И ние трябва да можем да се конкурираме. Нашите финансови институции трябва да бъдат най-добрите за тази цел. Те трябва да могат да се конкурират, за да оцеляват най-способните, а не да бъдат сочени с пръст, кои ще оцелеят и оттам нататък те да бъдат нежизнеспособни. Инфраструктурата, особено след сключването на сделките, е една похвална цел, която си поставяме тук. Що се отнася до малките и средни предприятия, аз лично не съм внесла предложение за изменение по член 35, внесен от комисията. Мисля, че той е положителна стъпка във вярна посока. Приемането на отделен клас активи той е определен работно като пазар на растежа, ще доведе до по-голямо балансиране и съсредоточаване върху акциите като същина на финансовите пазари. Бъдещи законодателни предложения вече могат да предложат по-диференцирано третиране. Примерно по директивата за прозрачността, по директивата за проспектите или други нормативни актове дълговите инструменти спрямо собствения капитал могат да бъдат третирани различно от гледна точка на данъчните облегчения. За да може обаче да се постигне това на практика, тази категория не трябва да бъде изпразнена от съдържание и ако определението е правилно, то тогава ще може предприятията да растат бързо, да достигнат етап на зрелост на този така наречен пазар характеризиращ се с растеж, и да преминат към а, вече големите а, борсови пазари. А, за едно единно определение на а, понятието малки и средни предприятия за сега се използва като критерий а, е, държавната помощ. Но а, когато а, предлагаме концепцията за обособен пазар за малките и средни предприятия, който наричаме пазар на растеж, то тогава а, е, трябва да разглеждаме а, е, МСП от малко по-различен ъгъл, от гледна точка на пазарната им капитализация, а не просто а, броя на, на работниците и служителите в тях. По такъв начин те ще могат е, за определен период да постигнат зрелостта и да преминат към другите пазари. Тази група е, предприятия ще може да работи по-ефикасно. Преминавам е, към въпроса за третите страни. И докладчика и господин Шмидт засегнаха този въпрос. Ние не искаме европейските пазари да издигат формални бариери пред инвеститорите. Ние искаме да ограничаваме капиталовите потоци, както входящи, така и изходящи. Е, ако се придържаме към реципрочността, трябва да се постигне ефикасна и ефективна е, еквивалентност. Мифит и мифир са много обширни е, и разбира се, имаме ангажиментите на групата на 20-те, по-специално за дериватите. И е, Гари Генслер за екстериториалността се изказа неодавна пред форум с представители на международни банки, което е смущаващо. Също ние се обръщаме към докладчиците в сянка и докладчика да подкрепят нашите предложения за някои преходни мерки и да обърнем най-голямо внимание първо на най-важните ни партньори и на пазарните участници там, вместо да се плъзнем по най-лесния път. Мисля, че докладчикът е постигнал огромен напредък. Имахме много съзидателен диалог и изненадващо е когато е толкова обширната тема, колко много са допирните ни точки, по които постигаме съгласие. Като имаме предвид постигнатия напредък и политическото съгласие, смятам, че различията ни ще бъдат преодолени, макар и това да изисква повече време. Част от тях са идеологически и времето няма да помогне, но за дериватите. Подкрепям целта на докладчика до лятната вакансия да приключим работата си. А това ще е възможно, ако работим в дух на консенсус и колективно. Благодаря. Йорген има думата от името на Обединената левица. А, данке. ти се. Благодаря. Първо бих искал да благодаря Марко Спарбър за извършената работа. Той беше много отворен, открит и възприемчив към нашите идеи, както по съдържанието. Дори когато пред предложенията бяха в противоречие с неговите позиции. Свен не е, е прав, а, казвайки каквото каза за неправителствените организации. В медиите от години се говори за продоволствената безопасност и нещо, което е по-важно достъпа до продоволствие, защото без храна човек просто не може да оживее. Така че Важно е да всички хора да имат достъп до хранителни продукти, които могат да консумират и които да бъдат и финансово достъпни. За това дори и в Европа, знаете, макар и всички да имат достъп до храна, положението е съвсем различно и съвсем качествено е различен достъпа до храните. Има много неправителствени организации, включително и онези, които а, са свързани с а, църквата в отделните страни, които искат да се промени достъпа до храната. И е, така, че ние напротив трябва да се радваме, че обръщат внимание на проблемите, които обсъждаме, защото много от нещата и проблемите, които обсъждаме, просто остават незабелязани за, за хората. А мисля, че напротив, хубаво е, че млади хора изразяват своето мнение, своите позиции и искат да подхранат дебатът. Нищо по... Не виждам... Това с нищо не е по-лошо от начина по който лобитата действат, които ни засипват с имейли, с които упражняват натиск, Просто мисля, че това е едно, а, един добър начин да се подхрани дебата, да му се даде повече съдържание. Не става обаче дума за спекулации, за, намаляв... за промен на мет... Става дума да се прекрати или поне да се намали до максимум спекулирането с а, храни, т.е. да се намерят най-адекватните методи, методи да постигнем а, тази цел. Важна е целта, не, е важ, не са важни методите. Важна е целта, а целта е да се прекрати спекулирането с хранителни продукти с храни. Така че целта е ясна, необходимо е, може би, да се обсъди метода да се постигне тази цел. Прозрачността. Прозрачността е от огромно значение. Първо трябва да бъдат консолидирани данните, за да могат да бъдат сравними и да бъдат обект на анализ. Защитата на потребителите. Не, не само е необходима подробна информация, да има прозрачност относно консултациите, но трябва да има и яснота и прозрачност относно разходите. А, необходимо е наистина да има независими консулта... консултации в цяла Европа. Маркус а, го спомена. Има различни модели. Не може да се каже, че един е по-добър от друг, но просто може би трябва да се заемства най-доброто от всеки модел. А, предварителното информиране или контрол, а не експост, не последващият контрол. Маркс, Мак, Маркус го спомена, но ако има предварителна информация, боя се, че може би ще отвориме кутията на Пандора. Аз не съм сигурен, че по този начин ще можем да отделим и да елиминираме най-токсичните, най-опасните продукти. Така че не знам дали на практика това не би било една крачка в а, пагубна посока. Може би трябва да има по-скоро забрана, експост, последваща забрана. високочист високочастотната търговия. Да, тя е възможна, съществува, а, и, но не всичко, което съществува, трябва да бъде е, е, разрешено. Мисля, че използването на тези, на такъв вид софтуер за операции и задаване на нареждания, според мен е пакобно. Може би трябва да имаме, да удължиме времето за нарежданията. Може би това ще бъде решението на въпроса. Сега не мога да кажа какво трябва да бъде това време, защото... Но мисля, че трябва да се вземат всички мерки, за да не се злоупотребява с пазарите. Без обаче да забравяме, че благодарение на високочастотните технологии, броят на а, операторите на пазара, на участващите в различните операции се а, умножил по 10, така че това по принцип е добро за пазара, но а, въпросът е какви граници ще поставиме. много Многократно сме казали, че високочастотните операции трябва да подлежат на контрол и трябва да има строги правила за тях. Благодаря. Има още 6 желаящи да се изкажат. Има ли и още някой друг? Wolf Klintz, Arlene McCarthy in her own right instead of on behalf of Robert Goebbels. И Арлен Маккарти от свое име, не от името на докладчика Ценка и накрая самата си. Някой друг би ли искал да вземе думата? В такъв случай продължаваме. Давам думата на Питър. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на отвачика за а, представената тема и да отговоря на част от а, неговите становища. Независимия финансов консултант е много важен елемент от защита на потребителите. Независимият консултант е обвързан с договорни задължения и тук ключовото понятие е независим. Друг е въпросът дали имаме гаранции за независимост на получената консултация – Не мога да предложа по-конкретно определение, но ми се иска да а, призова онези, които а, се кичат с етикета а, независими, действително да бъдат такива. Изменение 135 говори за независими консултации и независими консултанти които а, работят на основата на задълбочен анализ на пазара. Мисля, че предложеното изменение надхвърля първоначалното предложение на комисията а, в случаите на оценка на финансовите продукти. Според мен важно е становището на консултанта да бъде независимо независимо от плащаните стимули, трябва да а, има и допълнителни гаранции за независимостта. Текста на комисията предвижда а, стимули Ein letzter Hinweis äh, auf die Anpassung des Berichterstatters diesbezüglich im Berichtsentwurf. Aus meiner Sicht reicht es. И накрая, мисля, че ясна необходимостта от предоставяне на ясна информация на потребителите, когато става дума за плащания на консултантите от трети страни. В някои случаи тези стимули, плащани от трети страни, фигурират договорите с дребен шрифт и на хората не им обръщат внимание. Благодаря, заповядай. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да поздравя докладчика за отлично свършената работа. Благодаря му за това. Имах възможността в Страсбург да се срещна с е, екип, е, телевизионен екип. Те просто ми се нахвърлиха и искаха да разберат е, какво какво, какво работим. Та. Днес бих искала да се спра по-специално на стимулите или хонорарите на така наречените независими консултанти. Според мене, позицията на Маркос или подходът на Маркос ще позволят е, да има достатъчно прозрачност, за да може е, клиента да направи свой избор, но днес потребителя не е достатъчно информиран и аз мисля, мисля че предложеното от Маркус е в от добро, добра посока. Мисля, че трябва да има възможност да се заплаща, да има определени хонорари за консултантите. Мисля, че това е, е би било целесообразно и уместно. Още повече, че не можем да промениме е, модела от днес за утре. Необходими ще бъдат е, преходни периоди, които трябва да бъдат е, достатъчно дълги. също времено продуктите на пазара са твърде сложни и клиентите не могат да се не могат да се оправят сами и на практика клиентите трябва да заплащат два пъти разходи, веднъж за, посредник, за посредничество, веднъж за консултантска услуга. Така че сам, самата да се запази само таксата за а, изпълнение на нареждането не би било достатъчно. Същевременно съм съгласен с казаното от преждеговорящите относно спекулацията с хранителни стоки, суровини. Това са основни проблеми, които трябва да бъдат подр... разглеждани в подробности, защото това са чувствителни проблеми, така че ние трябва да внимаваме на къде отиваме. За много хора с това се свързва качеството на живота, за много хора и дори самото оживяване. Астрид. Благодаря, госпожо председател. Пих искала да се изкажа в качеството си на квестор първо. За това нахлуване в съзлом в пленарна зала. Ние не сме привърженици на спекулацията. Никой не никой не подкрепя спекулацията, но в крайна сметка и си има правила и хората биха могли да изразат мненията си и по друг начин, без да проникват с злом в пленарна зала. Просто тук става дума за правила за безопасност, за сигурност. Е, това е, това е което правилата за, за, за ред по какъв начин да защитиме заседателните зали срещу подобни прояви. Трябва да се разговаря с, с съответните служби, за да може да има достатъчно правила, за да няма подобни прояви на последващи заседания, т.е. нашите е, е, службата за сигурност трябва да бъде екипирана по друг начин. Мога ли да ви задам въпрос, госпожо Люлин? Тук нямаше насилие, разбира се. Ако, беше, ако бяхме свидетели на нас, нас, насилие, нещата ще да бъдат по-други, но аз лично не се чувствах застрашен. Да, наистина правилата бяха нарушени, но тук нямаше никакво насилие. Насилие има тогава, когато хора умират просто защото няма достъп до хранителни продукти. Отговор на госпожа Люлинг. Може би не видяхте, но те се противопоставиха на нашите разсилни. Те отказаха да напуснат залата. Аз, аз видях, видях по какъв начин постъпиха. Аз видях, че нашите расилни трябваше да ги изтласкат, да ги, да ги изхвърлят. А, а това е недопустимо. Казвам, че просто подобно поведение е недопустимо и че правилата трябва да се спазват. Това е насилие срещу нас самите и срещу работещите в този парламент. Така че ще проучиме какви са те, за какво са те и така нататък. Но, госпожо председател, може би, можете да обсъдите тази тема след като завършиме с относен, от обсъждането на директивата. В крайна сметка не се е случило кой знае какво. Да, в крайна сметка има агресивни прояви от, всек, от всички посоки, включително и от лобиращи организации, така че много ви моля, Астрид, продължете с изказването си по темата. Ja, ich habe ja, ich habe die Debatte ja nicht äh, äh, äh, gemacht, die andere. Und ich не, аз започнах тази дискусия. Аз просто отговарям на казаното от колегите. Просто казвам, че има правила. Сега продължавам с изказването по темата. Първо бих искала да поздравя Маркос Фебер и да се спра на някои от проблемите. Първо, сложните продукти, сложността на различните продукти мисля, че риска и понятието риск не задължително е свързано с сложността на продуктите или, и дериватите. За някои продукти а, инвеститорите, получават точна, ясна информация и разбират е, какво представляват продуктите, в които инвестират. За, те, за тези продукти не може да се каже, че са, са сложни. Колкото до заплащането или възнаграждението, аз поздравявам докладчика за предложенията за повече прозрачност и яснота относно възнаграждението на а, консултациите. Мисля, че неговото предложение е добро и да се, а да, ако се забранат а, с а, так, таксите, това би било само а, начин да се изкриват пазарите. Така че аз считам, че различните категории клиенти трябва да бъдат взети предвид, да има подход от, от специфичен подход към всеки един от тях, да има и прозрачност за пазарите, които не са пазари на акции колкото до централните контрагенти. и достъпа до пазарите, до местата, къде се, къде се търгуват. Трябва да има правила, защото да няма а, прекалено а, концентриране на продукти на дадени платформи и по този, като по този начин се създаде допълнителен а, риск. Така че благодаря наистина за начина по който Маркус е поднесъл нещата. Има много изменения, но най-вероятно ще успеем да постигнем компромиси. Благодаря ви. Благодаря, Волф. Благодаря. Само още две неща. Този доклад е от огромно значение за това да има правила за в бъдеще. Сега не знаеме как ще се развият събитията в еврозоната. Възможно е да има повече интегриране на еврозоната. Господин Фербер направи предложения още миналата година. От друга страна знаеме, че а, Великобритания а, не иска да приеме много голяма част от правилата, така че въобще не знаем как ще се развива Европа. Аз мисля, че предложенията на комисията ИТРЕ е, са много уместни. Не, трябва да видиме дали не трябва да разграничиме от една страна банките, финансовите предприятия и от друга страна така наречените предприятия от реалната економика и да има различен подход към тях. Колкото до прозрачността за възнагражденията и а, разходите за операции. Трябва много да внимаваме, защото знаем, че банките са хитри, те успяват а, всъщност да покрият тези, тези а, разходи. Колкото до подхода към раз, различните категории продукти. Има така наречените най-сложни и прости продукти. Аз мисля, че това трябва да влезе в рамката на директива продукти, а не тук. Колкото до правилата за трети страни и ние смятаме, че трябва да има минимални правила, минимални правила за клиентите на дребно, т.е. инвеститорите на дребно, колкото за другите да продължиме с системата, която съществува и в момента. Аз мисля, че в крайна сметка самият а, дребен инвеститор трябва да, да, да реши дали той да предприеме първоначалната стъпка или не. Тоест, не ние да определяме строги правила в, за това. А колкото до 5 секунди, 5000 милисекунди или 500 милисекунди, аз не правя разликата между тези отрязъци от време и не знам какво точно означава това. Колкото до спекулирането с хранителните продукти и с продоволствието въобще, колегите споменаха и говориха подробно по този проблем. Това е проблем от огромно значение. Но мисля, че ние трябва да водиме диалог с представителите на различните асоциации и неправителствени организации организации, да бъдат те информирани, защото хората не знаят, че 97% от спекулативните операции се извършват в Чикаго, а само 3% в Европа. А, колкото до делегираните актове, това не е първата а, е, директива това не е първата директива, в която комисията се опитва да, е, да ни отклони от приоритетите. Благодаря, колеги. Следващо. Сега ще се изкажа кратко, защото вече се изказвах от името на групата. Искам е, да се спра специално на въпроса за е, защитата на инвеститорите. Въпреки, че много ясно чух от докладчика, че не бихме искали непременно да следваме е, примера на някоя конкретна държава членка. Въпреки това е добре да помним, е, че в някои държави членки е, имаше така продажби с злоупотреба, които доведоха до истинска катастрофа. важна е информацията за оповестяване и е много добре да затегнем правилата с цел по-нататъчна защита на потребителите, които се явяват инвеститори. Инвестиционните фирми не трябва да имат възможност да възнаграждават служителите си противно на висшите интереси на клиента. Е, и не трябва служителите да дават предимство на един конкретен продукт, при положение, че друг продукт отговаря по-добре на потребностите на клиента. Клиента трябва да получава много ясна информация за таксите е, за получаваните услуги, включително цената на консултацията и това, което се плаща за нея. Искам е, да има ясни разпоредби за фирмите, които се явяват консултанти. Те не трябва да получават никакви комисиони от трето лице или от лице, действащо от името и за сметка на трето лице. Трябва да получават само и единствено клиентска такса. И за тази цел те трябва да съобщават на клиента тарифа на своите услуги когато фирмата извършва една или повече услуги. Тези услуги трябва да се таксуват по отделен ценоразпис, различен от този за финансовите продукти. Както казах, когато и служителят има предпочитание към някой продукт, той не трябва да го предлага на всяка цена на клиента, при положение, че продукта не отговаря на неговите нужди, има друг продукт, който е по-подходящ. Е, не трябва е, да се е, дава предимство на продукти от източници, които имат ясна връзка с инвестиционната фирма. Мисля, че това са много важни изисквания, които трябва да влязат в окончателния компромис. Председателят, благодаря. Зная, че закъсняваме, но самата аз искам да взема отношение. Мисля, че както мнозина от вас казаха, всъщност всички го казаха, докладчикът се е справил много добре. Работим с цел стабилизиране на финансовите пазари и намиране на равновесна точка между различните интереси. Беше споменато нещо за малките и средните предприятия. Не трябва да ги ограничаваме. Ще е полезно докладчикът да проведе обсъждания за това което е, работим във връзка с рисковия капитал. Нали, някой път нещо започва съвсем, е, от, от, от съвсем дребни размери и след това се превръща в нещо много по-голямо. Не трябва да етикетираме, да слагаме етикети. И мисля, че в тази връзка трябва да е, гарантираме е, максимални възможности за растеж. От това се нуждаем. Да, вярно е, че някой път, когато предприятията от малки стават големи, се увеличават и законовите изисквания към тях. Това добре, но не трябва преждевременно да ограничаваме растежа им. Това трябва да имаме предвид и при рисковия капитал. При таксите и трябва да за услугите. Трябва да погледнем от две страни. Неправомерни стимули е едната страна с тях трябва да се справим. Но трябва също да помислим за възвръщаемостта на инвестицията, особено за а, скритите управленски такси. Не сме е, решили всичко, а, като а, казваме парите да се върнат обратно при инвеститора, защото инвеститорът тогава може да има стимул да избере конкретна инвестиция, защото ще се върнат повече средства при него, няма да има стимул да мисли дългосрочно. Приветствам това, което казвате за обвързване на тези мерки с мерките по директивата за капиталовите изисквания. Някои изменения вече а, са възприяти в а, текста а, на дир... проекта на директива за капиталовите изисквания във връзка с връщането на средства, бонусите. Съгласна съм с виждането на докладчика, че е добре да се опрем върху това, което сме направили другаде и е доказало успеха си. Е, искам също да взема отношение е, към е, действията, които се предприемат след сключване на сделката. Те имат отношение към инвестициите. Да, някой път, когато се стремим към по-голяма конкуренция, защита на инвеститорите, ние предизвикваме фрагментиране е, но тук е, не трябва е, да има регулативна дискриминация, а всички процеси трябва да се подчиняват на пазарните изисквания. Във всеки случай ние трябва да осигурим балансиран, недискриминационен достъп. Това обаче не бива да ограничава взаимната съвместимост в технологичен план. Вече има възможност за намеса на надзорните органи, когато съществува риск от нестабилност. Мисля, че трябва сериозно да се е, замислим. Искаме ли да създадем национални шампиони, които крият опасността от системен риск, и това да го постигнем чрез нашата нормативна уредба. Трябва да се получим от миналото и за това ми се струва, че много сериозно следва да помислим за конкуренцията, за конкурентоспособността. На, на този етап ние водим екзистенциална битка за еврото и искаме към нас да се проявява доверие. Не мисля, че има смисъл да се говори за растеж и конкурентоспособност, ако тази битка завърши с неуспех. И е, договора и вторичното законодателство трябва да обслужват постигането на тази цел. В договора член 119 изрично предвижда, че економическата политика следва да се води съобразно принципа на свободна пазарна економика със свободна конкуренция. Е, и това в член 119 е също потвърдено по отношение на еврото. Въпреки, че имаме обща валута и мерки за спасяване на еврото, трябва да продължаваме да настояваме на поддръжката на откритата пазарна економика с свободна конкуренция. Не се нуждаем от изключения. Ако мислим пък за управленските въпроси, в еврозоната има допълнителни услуги. Седем страни са конкретно посочени. Германия, Франция, Италия, Испания, Кипър, Финландия и Австрия са получили препоръки от комисията да подобрят качеството на услугите. Не трябва да е, провеждам паралел е, между тях е, и онези, които се стремят да ограничат свободния достъп до пазара на услугите. Моля да изпълнявате изискванията на нашето законодателство за економическото управление. Искаме Европа да бъде конкурентоспособна и да има растеж. И именно в тези основополагащи актове трябва да отстояваме тези принципи. В противен случай никой в света няма да ни повярват, пазарите няма да ни повярват, а може би и на г 20 с основание, когато се говори за нас, просто ще повдигнат вещи. Äh, Докладчикът. Благодаря. Ще се опитам коментарите ми да бъдат кратки. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Беше много положителен духът в залата. Това ясно проличава всички изказвания и затова ми се струва, че в разумен срок трябва да можем да постигнем споразумение. По темата за хората, които прекъснаха заседанието ни в началото, аз съм се срещал с доста от тези хора, говорил съм с тях в офиса си, в кабинета си. Когато всъщност разговарям с тях, ми се струва, че е, трябва да излагаме аргументите си по друг начин. Мисля, че ще е добра идея да приемаме такива посетители и да провеждаме с тях диалог. Защото не мисля, че в такъв контекст и техните а, доводи се чуват добре, и нашите доводи се чуват а, добре. Мисля, че а, ако те не могат да представят доводите си по разумен начин, това не помага пък на нас. Сега, има във връзка с тези проекти някои фундаментални въпроси. Първо, организираните търговски механизми. Доста колеги се спряха на тях. Ще намерим добро решение трябва да постигнем компромис. Има някои доста добри изменения в тази посока. Това ще бъде приоритетен въпрос на следващото заседание на среща с контрадокладчиците. А, сега а, за високо а, частотната търговия. Нещо пропуснах. Тъй наречения спонсориран достъп е въпрос, проблем. Трябва да има недискриминационен достъп до инфраструктурата. Необходими са съответните технически предпоставки за да има такъв недискриминационен достъп. Надявам се, че не ти вредя, Астрид. Благодаря за идеите, които даде. Unterbrochen werden kann. Dazu liegen entsprechende Vorschläge da. Не мисля, че е в интерес на търговията и на политиката да прекъсваме търговските сделки. Но все пак, има някои други въпроси, които трябва да бъдат решени. Изключенията. Не съм против изключенията, но редакцията, която предлага комисията е странна. Комисията връзва изключенията с размера на капитала. Това отваря вратите за големи недоразумения, защото всяка банка може да каже, аз притежавам силус, затова мога да съхранявам е, зърно и имам реален физически интерес, поради което е, следва да се ползвам от изключение от правилата. Е, мисля, че всъщност действителността е малко по-сложна. Всеки местен орган в Германия е, има комунално предприятие. Е, и ако ще си създава собствена платформа за търговия, какво ще се получи? Те работят при монополни условия. И е, може да се окаже, че някои произвеждат много малко или нищо не произвеждат, но много търгуват. А това ще бъде против интереса на клиентите им. Това са ситуации, които трябва да решим. Ако аз погледна своята държава, е, Германия. Е, и моята провинция, е, коалицията, която е на власт в региона, в провинцията, категорично е против спекулата. Кметът работи ден и нощ, за да е, гарантира монопола на местния орган върху електроразпределението. Мисля, че трябва да се замислим дали правилно подхождаме към, например, местните органи. Специално исках да поставя този конкретен пример. Може би някои от казаните неща не съм разбрал правилно. Сега за сложните продукти и колективните предприятия за търговия, за инвестиции в ценни книжа. В USITS 3 стандартизирахме какво? Продукти, които представляват интерес само за обикновените инвеститори. Те са идеални за малките инвеститори, които купуват и след това препродават. Но колективните предприятия за инвестиции е, в ценни книжа е, имат уредба, която е насочена към известна стандартизация и не знам дали е, от тук трябва да тръгваме като модел е, може е, да се говори за ТРИПС, с собствен... свързаните с интелектуалната собственост аспекти на търговията. Там говорим за с госпожа Берес. Може би е добре да включим точка в преамбюла за връзката във всеки случай, идеално ще е да обвържем нашата работа е, с е, това, което сме направили за колективните предприятия за инвестиции в е, ценни книжа, защото някой път продуктите са такива, че ако не предлагате защита на клиента, по-добре е да няма никакъв продукт, да не му се предлага продукт. Ще продължим консултациите с контрадокладчиците. Разбира се, по-нататък обсъжданията ще продължат и в групите. Надявам се те да бъдат градивни. Благодаря на всички ви за извънредно сериозните коментари и за начина по който работите. Председателят, благодаря. Имах желание да дам почивка, но много закъсняваме. Сега графика. Гласуване в комисията 9 или 10 юли, евентуално през септември в пленарна зала. Ако Маркус успее да работи със същото темпо, е, което до сега така ни е впечатлило. Сега продължаваме с следващата точка. Е, регламента за е, пазарните манипулации и сделките от вътрешни лица, както и пред проекта на директива за наказателно-правни санкции за този тип сделки и пазарните манипулации. Имаме един докладчик, по двете досиета. За второто досие обаче ще кажа нещо. Имаме договореност за сътрудничество с комисията Либе по директивата и в резултат на това отново даваме възможност за внасене на изменения и в нашата комисия, е, понеже е, срока за изменение изтече преди да постигнем споразумението с Либе. Сега давам думата на докладчик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които отделиха време да се включат в работата по много сложната тематика. Благодаря им и за внесените изменения, които според мен подобряват предложения от мене текст. Мисля, че се споразумяхме принципно по подхода. Подходът трябва да е безкомпромисен спрямо пазарните манипулации, злоупотреби, търговията с вътрешна информация и така нататък. Понеже в проведените дискусии с регулаторните органи чухме тяхната голяма загриженост за големите потенциални възможности за пазарни злоупотреби на фона на економическата и финансова криза. Ето защо нашия стремеж беше да се е, затворят съществуващите празноти в нормативната уредба, така че да няма повече стимул е, за е, опити да се манипулира пазара чрез празноти в законодателството. Европейската комисия със своето предложение иска действащата директива да се превърне в регламент. Накратко ще се спра на измененията и ще помоля докладчиците в сянка, ако искат те да представят своите изменения. Ще имаме среща на докладчиците и съдокладчиците. И а, ми се иска нашия график да е същия като на господин Фербер. Защото всичко, което правим по нашата тема, в крайна сметка ще зависи от окончателното предложение за директивата Мифит. И ако са необходими корекции, аз съм готова да направя тях. С господин Фербер също така се споразумяхме, че част от моите предложения може би ще стоят по-добре в, негова, в неговия доклад. И така внесените изменения са следните. Член 5. Определения. Първата група изменения се отнасят до определенията. Някои колеги са добавили е, примерно понятието пазарни практики, финансови институции и значително разпределение. Тук има доста наброй изменения и трябва да кажа, че няма проблем да ги приемем и е, да въведем е, определение за понятието възприятие пазарни практики. Това е съвсем логично. Госпожа Голар предлага да включим определение за понятието финансова институция. Добре е да чуем и колегите. Аз по принцип нямам нищо против. Някои изменения са предложени от господин Шмидт а, а, за определението на а, спот пазари, на физически договори. Аз не съм съвсем сигурна, че мога да ги приема преди да разгледаме последиците а, от промяна в определението на понятието спот пазар или а, въвеждане на определение на понятието слухове. Не знам как ще се справим с това да въведем подобно определение и да убедим регулаторните органи, че слуховете са правомерно действащ елемент на пазарите. Също се отнася и до понятието значително разпространение. Така или иначе, както казах, всички тези предложения се стремят да изчистят, конкретизират и усъвършенстват предложението. За техническото развитие има някои изменения, които са предложени в допълнение към първоначалното предложение на комисията. По-нататък стигаме до едни по-спорни разпоредби за вътрешната информация. Това е по член 6 въвеждане на стандарти за добра практика от предложение от нашия председател, регулаторни стандарти и разкриването им на всеки спот пазар и търгуваните на него деривати, както и определяне на срокове. Това е предложено от госпожа Голар, господин Шмидт и други. Трябва да кажа, че в проекто доклада аз измених член 6, за да се позовем на изкривяващия ефект на пазарите на суровини, когато финансовият инструмент е дериват. Мисля, че за вътрешната информация все още съм убедена, че в моето предложение – е постигнат е, необходимия баланс и ако трябва да задраскаме е, нещо в него, то тогава ще загубим ценна информация. Както казах, опитала съм се е, да постигна равновесие между контрола на пазара и гъвкавостта на пазара. Призовавам колегите да се вгледат в моята формулировка и ако смятат, че тази цел ще бъде постигната по-добре с альтернативна формулировка, аз съм готова да я погледна. Но не ми се иска да заличаваме с лека ръка прилагателното относима или важна информация, защото от опит зная, че лица, търгували с вътрешна информация, са успявали да се отърват, точно защото няма достатъчно ясно определение за относима вътрешна информация. За това казвам, че държа на определението. По принцип, ако можем да го усъвършенстваме добре, но е, няма е, да помогнем на пазарите, ако изобщо го заличим, защото не бихме могли да работим без ясно определение на вътрешна информация. По-нататък има изменения внесени от колегите ми в подкрепа на това определение. Госпожа Пети Кайнен е, особено ценно предложение е внесла тук. Пак ще се постараем да потърсим един компромис, така че да имаме ясна и съществена информация. Определение на понятието видим инвеститор се предлага за да обхване всички инвеститори, които не разполагат с необходимите познания, достъп е, или опит на пазара за е, разумен е, видим инвеститор можем да проведем разговори с господин Шмидт, с госпожа Свинбърн вече сме водили разговори, защото има такива предложения, но ако е извършена измама от финансова институция, това не означава, че можем да потърсим отговорност по действащата уредба с съществуващите определения и за това тук са предложени нови определения. По членове 7 и 8 е, има предложения за пазарните манипулации. Аз, е, след като разговарях е, с заинтересованите страни и с регулаторните органи, се съгласих, че приложеното поле трябва да включва а, и търговия на основата на вътрешна информация по а, поръчка. Действащия режим не обхваща онези, които действат по препоръка, които са били склонени от посредник или консултант. За това ми се струва, че и двете дейности, и притежаването на вътрешна информация, и действието по подадена вътрешна информация трябва да бъдат е, обхванати от е, е, директивата, така че да няма активно набиране на хора в списъка, притежаващи вътрешна информация, за да се реализират по-големи печалби и е, да се изплъзнат те от регулаторния контрол. Това беше причината аз самата да внеса изменение. В някои случаи практическите примери, които приведоха регулаторните органи, става ясно, е, че е виновен е, колкото този, който притежава вътрешна информация, толкова и онзи, който се възползва от нея, когато тя му е подадена. Госпожа Свинбърн а, и други колеги са внесли същите изменения в подобен дух. Има и изменения, а, които се отнасят до хипотези извън търговията с вътрешна информация. Това а, са придобиванията, включително а, враждебните а, маркетмейкинга, както се нарича изграждането на специфични пазари. Госпожа Петикайнен, госпожа Свинбърн са внесли много съществени предложения тук. Госпожа Петикайнен се е спряла не само на реално извършените деяния, но и на опита и приготовлението в тази посока и за това аз мога само да го приветствам, защото навлизаме в повече подробности, макар и по-скоро в съответствие с френското законодателство, а там трябва да намерим една обща основа в правните системи на всички страни съвместно с Европейската комисия. Във всички досегашни директиви се говори и за опит за извършване на такива действия и няма никаква причина сега да отслабваме или разводняваме текста на, пазарата за пазар, на директивата за пазарните злоупотреби. Имаме още няколко полезни предложения от госпожа Ферера, госпожа Петиканен, от госпожа Свинбърн за е, продажбите е, на ненормални и изкуствено завишени нива. Заинтересованите страни споделиха своето становище и аз е, там коригирах становището си, че ненормалните изкуствено завишени равнища могат да бъдат постигнати умишлено или не. Затова а, предлагам а, едно допълнение за разкриване на информация. Има предложение да се а, заличи текста за опит за манипулиране на пазара. Аз съм против, защото смятам, че целостта на пазара трябва да се а, запазва а, във всички посоки. По член 13 списъците са много важни, защото разследването трябва да обхване всички лица, притежаващи вътрешна информация. Има някои изключения, предвидени за малките и средните предприятия по отношение на включването в списъка на притежаващите вътрешна информация. Аз съм съгласна, че трябва да търсим начини за намаляване на административната тежест за малките и средни предприятия, но ми се струва, че е неуместно тук да отстъпваме от основни принципи, които са насочени към защита на инвеститорите. Всички участници на пазара, според мен, трябва да прилагат едни и същи правила. И ако се вгледаме по-задълбочено в тази тема, в Финландия 99% от предприятията са малки и средни, те трябва да влязат изцяло в директивата умишленото засилване на, тренд, на тренда от така наречените бутикови търговци, онези, които разчитат на няколко а, а, клиенти, не бива да забравяме, че а, оперират а, а, в порядъка на стотици милиони. Тоест, малкия брой клиенти не означава, че предприятието е малко. От друга страна имаме огромни корпорации като JP Morgan. И те е, все повече се насочват чрез свои бутикови е, организации към подбрани е, клиенти. Аз съм заличила предложението, но мисля, че можем да намерим един компромис, така че да улесним малките и средни предприятия да изпълнят е, задължението си, без обаче те да бъдат освободени от него. Европейската асоциация на занаячийските малките и средни предприятия излезе с документ, в който се казва, че правилата за съставянето на списъци на лица, притежаващи вътрешна информация, са много съществен елемент за борба с пазарните измами и затова те самите се обявяват за пропорционалността и необходимостта от тази мярка. Самите малки и средни предприятия са готови и искат да поемат това задължение. Не виждам защо ние искаме да го премахнем. Те не гледат на него като на административно бреме. Мисля, че трябва да намерим начини все пак да ги улесним в предоставянето на списъка а, някаква страница а, в интернет, без а, да е а, нужно да се вземат допълнителни мерки. Така или иначе тази информация трябва да се представи, защото а, трябва да се предотврати възможността за злоупотреба от бутикови фирми с подбрани клиенти, които имат грамадни обороти и в същото време отговарят на изискването за МСП. Трябва да се включи изискване за съхранение на списъка в продължение на 5 години. Това е предложение на регулаторния орган на европейско равнище, на ЕСМА, не на Европейската комисия. Аз не смятам, че предложенията тук трябва да изместват правомощията на ЕСМА. Мисля, че са внесени изменения в подкрепа на заличаването на изключението за МСП, госпожа Голар е, и други посочват своите изменения, че малките и средни предприятия не бива да се чувстват е, вън от всякаква отговорност поради размера си член 14 съм заличила а, прага а, за сделките, а, над който трябва да се разкрива информация. В рамките на два работни дни а, след извършването на сделката. Колеги, може би помните, че аз а, предложих идеята за прозорец на търгови, за търговия, определен период в който а, да може да се търгува. Разговарях с заинтересованите страна. страни. А, те посочиха, че може би е по-сполучлива идеята да се определи такъв период за търговия, в който те да извършат а, сделките си, но това предложение все още в суров вид и трябва да се доработи. Европейската комисия посочи, че идеята им допада поне на концептуално равнище да имаме определен период за търговия, като разбира се трябва да се конкретизира как ще се работи е, и как фирми, току-що продали своите акции преди откриването на периода, и ако те са реализирали 300-400 хиляди е, лири, е, без подобна информация. Не би трябвало те да имат възможност в периода на търговия да реализират други цени благодарение на намесата си преди периода. Мисля, че по този начин се възпират фирмите от търговия с вътрешна информация и така ръководствата им а, не мога да а, ползва вътрешна информация а, за емитентите и се засилва а, доверието. В предложението на комисията се казва, че всеки, който упражнява дискреционни правомощия от името на а, ръководството или управлява акции, трябва да а, бъде а, лице, а, включено в списъка, предоставен на регулаторни органи, да бъде известно на обществото. Не виждам някаква причина да се слага някакъв праг за сделките. Ако няма какво да се крие, <laughs> защо да не се разкрива тази информация, какви са сделките? Също така малко съм притеснена, но може би опасенията ми ще бъдат разсеяти ни от колегите, защо в някои случаи прагът е по-висок? Първоначално в директивата на комисията числото беше 500 хиляди. Не, 5 е, хиляди, след това стана 15 хиляди, 20 хиляди в някои предложения. Защо става всичко това? Та в края на краищата ние намаляваме прозрачността и оттам страда доверието на инвеститорите. Има предложение за заличаване на прага и също въвеждане на едноседмичен период за търговия, който да бъде една седмица след като бъдат публикувани годишните отчети за дейността и финансовите резултати имаме най-различни варианти, които можем да а, обсъждаме и да стигнем до един добър компромис, който да удовлетворява всички внесли изменения. По-нататък член 17 компетентният орган. Смятам, че постигнахме широко съгласие по внесените предложения, така че компетентните органи да имат достатъчно правомощия да се борят с, пазарните злоупотреби, включително и право да замразяват и вземат активи и да преустановяват временно търговията. Разбирам, че не разполагаме с време, но повечето колеги говорят английски. Компетентните органи трябва да бъдат оправомощени да се борят с пазарните злоупотреби, включително чрез иземане на активи, временно прекратяване на търговията. С удовлетворение отбелязвам, че е, имаше колеги, които внесоха изменения в подкрепа на моето трансграничното наблюдение на пазара отново трябва да съответства на текстовете на разпоредбите в МИФИД, за да имаме последователност и единство в подхода. От някъде обаче трябва да почнем, за да подобрим наблюдението на пазара през граница. При сегашното състояние на търговията е много трудно, да не кажа невъзможно, да могат компетентните органи да открият манипулация на пазарите, когато се търгува през границите. Компетентният орган на най-важният от гледна точка на ликвидността на инструмента пазар трябва да получава аудитирани данни от всички останали компетентни органи на другите пазари. Аз виждам а, а, в очите ви каква е реакцията ви. Е, че това е огромна информация и тя ще затрудни всички, е, но някои изменения изискват от компетентния орган на пазара, където първоначално е, е емитиран финансови инструмент, да отговаря за това да следи дали има манипулация на пазара на трансгранично ниво. Госпожа Петикайнен Господин Камван обаче подкрепи мен, господин Шмидт направи някои оточнения. Но а, така или иначе, предложенията са главно в посока на това а, пазарът да се наблюдава от а, компетентния орган на пазара, където е била първоначалната емисия. Мисля, че е много по-ефикасно, ако се възложи а, тази задача на компетентния орган на най-ликвидния пазар, а не на пазара на първоначалната емисия. Като имаме предвид борсовите механизми, и тъй като вече имаме ясния механизъм по член 21 или не е трето от а, МИФИД, като имаме ясните правомощия на Европейския орган ЕСМА, можем да постигнем целта си чрез възлагане на наблюдението на компетентния орган с най-висока ликвидност, а не на първоначалния пазар. По-нататък, още един въпрос, свързан с МИФИД. Новия член 10А. Ред за завеждане на поръчките. Тук имаше много оживени отзиви. Мисля, че тук трябва да имаме ясни възпиращи мерки, така че пазарните участници да не се изкушават да злоупотребяват с състоянието на пазара. Аз а, предлагам задължение на местата за търговия да а, водят а, списъка в определена последователност като се плаща определена такса от пазарните участници над определено а, е, ниво. Но пак а, е, ви казвам, този въпрос е свързан а, е, с разпоредбите в МИФИД и а, трябва да ги изчистим по еднакъв начин. Тук говорим за злоупотреби среда на вписване на поръчките. Мифит непременно трябва да а, отрази проблемът, който възниква с пазарните злоупотреби. Няколко колеги предлагат коефициент, който обаче количествено да бъде определен от ЕСМА. Това в моя доклад не фигурираше първоначално. Някои колеги предпочитат пък альтернативно решение и трябва да проведем дискусия с докладчиците в сянка, преди да проведем окончателно обсъждане. Господин Гьобелс е на мнение, че трябва да имаме едно ограничение от 500 милисекунди за високочастотната търговия, но ми се струва отново, трябва да имаме последователност между МИФИТ и директивата относно пазарните злоупотреби. злоупотреби работя с господин Фербер, с неговите докладчици в сянка и с докладчиците в сянка по моята тема, за да можем да обхванем всички елементи на пазарната злоупотреба. По-нататък, санкциите, предотвратяването и разкриването на пазарни злоупотреби в член 11 имам някои много полезни предложения, включително докладването на нарушения. Господин Камфан предлага да се посочи, че в схемите за обратно изкупуване трябва да се води отчетност и също непредставянето на информация да не се смята за съществено нарушение на договорни задължения. Засил, премахване на административните а, санкции и на паричното им измерение се предлага от а, редица колеги и а, се предлага а, да има първоначално временно отстраняване от да е, е, компетентния орган на нарушителите първоначално е, за две години или за по-дълъг период при повторно нарушение. С госпожа Свинбърн, господин Шмидт и с много други обсъждахме тези въпроси и ще продължим. По-нататък имаме много важния въпрос за лицата, които подават сигнали за нарушения. Тук членовете на комисията са внесли много ценни предложения. Господин Шмидт предлага да се лиши държавата от възможността да дава парични възнаграждения. Искам да обърна внимание на това, че регламента в никакъв случай не го вменява като задължение на държавите членки, а го посочва като възможност в рамките на техните стратегии за борба с измамите. По принцип съм за внесеното от госпожа Болс, но какво ще означава стратегия за борба с измамите? Дали имаме предвид една единствена стратегия, която да се прилага във всички 27 държави членки, или национална стратегия според обстоятелствата във всяка отделна страна. Тук трябва да конкретизираме въпроса. Все в член 11 са внесени е, изменения, е, които се отнасят до правомощията на е, компетентния орган и задължението му да осигурява сигурни канали за информация и защитата на самоличността. Мисля, че това е съвсем разумно понякога а, хората, които са вътре, нямат никакво желание да подадат а, информация, защото не са сигурни, че тяхната анонимност ще бъде запазена, ще бъдат защитени. Затова а, един сигурен канал на информация ще улесни подаването на а, сигнали и хората ще бъдат по-спокойни. По-нататък изменения на член 32 Не, първо ще говоря за регламента и после за директивата, все в същия формат. Благодаря. Очаквам да чуя колегите. Благодаря. Така че първо ще дам думата на бачите Осянка Сарпа първо. Благодаря. Ще се опитам да бъда много кратка. Първо бих искала да благодаря на докладчика за конструктивното сътрудничество, за добре извършената работа. Виждам, че има, има възможност да постигнем компромис по различните точки. Първо, що се отнася до обхвата, мисля, че най-важното е всичките места за търговия да бъдат покрити. Що се отнася до вътрешната информация, понятието трябва да се тълкува в широко. Много е трудно да се да се стигне до точна дефиниция какво точно е злоупотреба с информацията и къде са местата, където се извършва тази злоупотреба с е, информацията. Също така е много важно да да определиме кои последващи действия просто не могат да са неприемливи, а не обратното да определиме тези, които са. Знаеме, че, съще, че, че се извършват много злопотреби при правене на поръчки, при обявяване на на нареждания, така че беше важно този проблем да, да бъде обсъден също време, но Смятам, че различни дефинициите трябва да бъдат достатъчно неутрални. Колкото до манипулирането на пазара, наистина трябва да имаме определяне, определяне на обхвата. Също време, но трябва да отчетеме различните пазарни практики, които са се прилагат в отделните държави членки, като Франция, Испания и така нататък, и да се осигури правна сигурност Що се отнася до малките и средни предприятия, мисля, че вашия подход е правилен. Наистина ще стигнем до компромис. Не можем да имаме две, две отделни категории а, граждани или инвеститори, първа и втора ръка. А, и Същото се отнася и до праговете и фиксирането на тези прагове, е нещо, което за момент дава възможност за злоупотребеви, колкото до ръководителите или директорите и така наречения прозорец на търговия или период за търгуване. Бих е, искал да кажа, че най-често те са тези, които разполагат с вътрешна информация и действат на основата на тази вътрешна информация. И те борават с собствените си акции. Това до, до, до, голяма, до голяма степен е всъщност съществото на проблема, с който се занимаваме. Колкото да а сроковете, за, за разумно, разумните срокове. А, не споменахте също и наблюдението на пазарите. Аз мисля, че Националният националния, националния орган трябва да, да бъде този, който да извършва този а, контрол, тъй като той е той по-добре познава, предприятите може да има по-добър и по-бърз достъп до информацията и така нататък. Господин Клинц. Благодаря, госпожо председател. Струва ми се, че днес ще разгледаме един въпрос от, от а, огромно значение. Миналата седмица в Америка а, се Този проблем беше, беше повдигнат и видяхме до каква степен американските власти отдават значение на измамите и престъпленията, свързани с злоупотреба на вътрешна информация. Така че мятам, че, както правилно каза докладчика, правилата трябва да се прилагат е, и да бъдат съпоставими и от двете страни на Атлантически океан. Сега, с какви правила разполагаме ние? Директивата от 2003 година за злоупотреба с вътрешна информация. Какво всъщност наричаме вътре, злоупотреба с вътрешна информация? Това беше действия на някои предприятия за а, за изкупуване на части или на цялостната цялост, цялостното количество акции на други предприятия, това до 2003 година не се смяташе за е, вътрешна информация и злоупотреба с вътрешна информация. От друга страна казваме, че всички трябва да бъдат включени в обхвата на директивата, независимо от размера на малките и средни предприятия или на предприятията въобще. За това са необходими е необходимо да имаме хармонизирани списъци на е, онези, които имат е, достъп до информацията. времено, струва ми се, че ние може би трябва в а, е, трилога да преразгледаме понятието привилегирована информация. Същото въжи и за праговете. Аз мисля, че прага трябва да бъде вдигнат и да бъде определен в размер 20 20 хиляди. Да речеме, след тези 20 хиляди трябва да има втори прак а, преди а, зад, зад, задълж, задължение за нотифициране. А, второ, регистр регистрите и а, регистрите на поръчки. Аз Приемам казаното от госпожа Питиканен за пазарите с най-много ликвидности. Да, но ако разглеждаме нещата така, това означава, че предприятията ще, и операторите ще се насочат първо към Лондон, Париж, Франкфурт, но пред, предимно Лондон. А, така че малките пазари, пазарите на страните от източна Европа, скандинавските пазари ще бъдат в неблагоприятно положение. Аз не бих искал да преприемаме и правила, които да насърчават а, докладването или сигналите за, за нарушение. Имам чувство, че по този начин ще насърчаваме шпионирането. Но Ако 10% от годишния оборот се дължи на подобни операции, това означава че е, много от малките и средни предприятия ще бъдат изправени пред много големи затруднения и на практика пред фалит. Сега е, съобщаване за финансовите операции, нотификации в рамките на е, два дни. Да, това е според мен е тута съвсем Е, е, възможно и е, подобно подобни практики подобна практика може да влезе в сила. Не виждам защо за някой това би представлявало проблем. Благодаря. Не разполагаме с много време за това. Може би да... Не, не можем да отложиме проблема с с бюджета, защото ще гласуваме след обед. Но, Кей, може би сега вие. Thank you very much. Благодаря. Мисля, че най-напред ще благодаря на докладчика. Огромна задача е работата едновременно по двете досиета. Но благодаря за е, идеите и за собствените изменения, които тя внася в доклада си, много интересни тенденции. Е, в интерес на времето ще е, се спра на някои дребни въпроси, които са свързани с идеята, че опитът за манипулация на пазара е също толкова лош, колкото успешната манипулация на пазара. За това е необходимо укрепване на правилата и много от колегите работят по този въпрос. Бих подкрепила това виждане на нещата. Трябва да уредим опита за пазарна манипулация. От гледна точка на вътрешната информация, аз съм един от малкото хора, които имат политика а, на така наречената китайска сена. Когато добре работите с тази политика, а, тя дава добре резултати. А, а, има а, в тази връзка забрани, които обаче не бива да предотвратяват действия от а, страна на инвеститорите. А, ясно е какво се изисква, а, ясно е какво трябва да остане зад китайската стена, а, но все пак трябва да постигнем баланс. член 4а а, визира пазарната практика. В интерес на единния пазар, а, мисля, а, че е Добре да започнем да се отдалечаваме от сегашните пазарни практики в отделните държави членки и да вървим към един набор от правила. И за това е добре хората да помислят а, сега какви изключения могат да се добавят към съществуващата приемлива пазарна практика. А, през граничния надзор. Тук има реални проблеми. Внимателно прочетох текста. Предпочитам първоначалното предложение на Арлин а, във връзка с третите лица. Много е трудно да се избере един структура, една структура, която да отговаря за презграничните сделки. Е, много е трудно е, да е, се прецени къде е ликвидността. Често пъти тя не е на националната фондова борса. Не съм сигурна дали в МИФИТ можем да разграничим търговските платформи и да преценим къде точно е ликвидността. Затова малко се притеснявам, че при помифит не можем да направим такова разграничение и не можем да привилегироваме едни платформи и структури е, за сметка на други. Тук съм по-скоро в полза на първоначалния текст на е, Арлин. Мисля, че моделът на Европа по е, МИФИТ е много различен от този в САЩ. Там има е, пресгранични надзорни функции, обаче от друга страна има е, много специфични условия. Затова трябва да внимаваме с пренасенето механичното на американския опит. Това, което ни се дава в проекта на Арлин е добро скеле, от което да тръгнем. А сега, по отношение на малките и средните предприятия, трябва да предприемам специални мерки. Е, не трябва да създаваме допълнителни бюрократични спънки. Е, разбира се, у нези дружества, които искат да спазват по-високи изисквания в свой собствен интерес, могат да го направят. Е, би трябвало е, да е, осигурим възможности за растеж на малките и средните предприятия по линия на михите. И тук съм готова да работя заедно с докладчика. Можем да погледнем какво се прави на други места на, по света. В Сингапур, например, самите търговски платформи и средища осигуряват подкрепа за някои от участниците и сериозно допринасят за изпълнение на законодателството за борба с злоупотребите. Всички искат тук пазара, на който участват малките и средните предприятия, да е жизнеспособен в цяла Европа. Аз наистина съм удовлетворена от голяма част от елементите на доклада и а, мога да подкрепя голяма част от коментарите, които докладчикът направи в началото. За това очаквам през идните седмици и месеци да подкрепя много голяма част от тях. Председателят, благодаря. Онези, които идват за следващата точка, знайте, че се стараем максимално, но доста закъсняваме. Свен, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Най-напред благодаря на докладчика за подхода е, към съдържанието и към процеса като цяло. Е, някои от ключовите въпроси за нас ще осветля. Член 10а. Въвеждаме а, е, обща разпоредба а, за злоупотребливо опускане на поръчки. И също така въвеждаме определени а, съотношения 1 към 10 и абсолютен таван от 50 към 1. Всички а, сме убедени, че трябва а, да има предупреждения за нередности, а, включително а, от страна на ЕСМА да се предприема действия от страна на националните органи. И в член 11 както предвижда докладчикът, ние сме съгласни. Противно на това, което каза Волф Клинт, често пъти тези, които пускат сигнали, често пъти са единствените, които разкриват съществуването на някакви проблеми вътре в дружествата и тяхната защита е от основно значение, за да може да се стигне до някаква защита на пазарите. Е, много е важно парламентът да вземе е, адекватни е, мерки. Е, необходимо е да приветстваме от наша страна и подкрепата на докладчика за списъците. член 12 алинея 4 предлагаме изясняване на процедурата за одобрението на закъснението при оповестяването. Е, по член 14 е, е, се предвижда въвеждане на едноседмична възможност за управителите след оповестяването за допълнително ограничаване на информацията, за да се пресече търговията с вътрешни данни. И тук оказваме своята подкрепа. По отношение на забраните за търговията, член 26.1 е, F и H латинско, е, забраните трябва да бъдат и от постоянен и от временен характер. Бихме искали да има автоматична двугодишна забрана за пазарна манипулация и а, е, при злоупотреби и а, тази забрана трябва да стане постоянна когато има повторение. В член 26 предвиждаме или бихме искали да бъдат засилени санкциите. Освен това, по измененията на колегите имам още някои бележки. Оли Шмидт е махнал поведение при пазарната злоупотреба и предпочита да се използва терминът сделки. Ние искаме по-общия термин. Поведение е по-общ термин и обхваща много повече прояви. А, нали, въпреки, че има някои трудности с правното а, прилагане. Перванш Берес, госпожа Питиканин и Жан-Пол Гозес дават предложение за установяването на приемлива пазарна практика на национално ниво. Това е доста субективна сфера и за това приветстваме техните изменения. Приветстваме и няколкото изменения, които гарантират, че няма журналистите да се превръщат в жертва на своите разкрития сега, изграждането на китайска стена между отдели, които имат вътрешна информация и отдели, които извършват търговия, не е достатъчно, за да не се стига до обвинение. Член 7 или не 7 трябва да бъде заличена. Приветстваме е, изменението на докладчика 229. Неуспешен опит за пазарна манипулация трябва да се тълкува като нарушение на регламента. И най-сетне смятаме, че идеята на Кей Суинбърн, член 34а, да съвещателният комитет е, по технологии и пазари към ЕСМА е, да бъде натоварен към момента с следене на новите технологии и нововведенията в техническата сфера е много добра идея. Благодаря, колегата Матиас. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за това, че беше е, толкова изчерпателен анализа на различните варианти, с които разполагаме. Знаем, че Законодателството е свързано с много големи изисквания в тази сфера. Трябва да има голяма степен на прецизност, много точни определения. В противен случай не можем да вървим напред. Именно за това са внесени и толкова много изменения. Но позволете ми няколко коментара. Ако искаме дефинициите да бъдат ясни, трябва да анализираме практиката, която според нас е приемлива. Това е, е структуроопределящ момент в разискванията. Според мен е, тези нормативни актове трябва да бъдат широки по обхват, трябва да обхванат пазари, продукти и видове сделки. Затова съм съгласна с включването на опит за пазарна манипулация в тази уредба. Нещо, зад което стои и докладчикът. Сега, е, не знам дали ако остане само пазарна манипулация и се откажем от думата опит, това ще е достатъчно. Притесняваме едно нещо и няма да го подкрепим, впрочем, а именно, че е, и съвместни изменения с цел увеличаване на изключенията. Вече има доста сериозна нормативна уредба в тази сфера. И в момента тя изглежда като швейцарско сирене. В нея има много дубки. Мисля, че трябва да се постараем а, да не допускаме умножаването на ограниченията по каквито и да било причини. Също така трябва да имаме предвид, потребностите на малките и средните предприятия. А, това, че са малки по размер, което е основният им белег, не означава, а, че те са по-малко надежни или заслужават по-малко подкрепа. Е, всъщност, е, голяма част от тях вече е, дават тази информация, така че ние подкрепяме предложенията във връзка с тях. Както казвам, е, по регулирането на пазарите и имаме много нормативни актове, но те са толкова надупчени, че не зная дали ще бъдем в състояние е, да е, подкрепим въвеждането на допълнителни изключения. Не, няма да подкрепим такова нещо. Що се отнася до нерегулираната търговия извън фондовите борси, вече имаме нормативна уредба за платформите. Мисля, че не трябва непрекъснато да създаваме нови критерии за нови платформи. Достатъчна ни е и сегашната уредба. Естествено, финансовите фирми винаги се опитват да намерят празноти в законодателството. Мисля, че е, не трябва законодателят да допуска създаването на още празноти, така че е, финансовите фирми да, се, да имат поводи и възможности да заобикалят това, което създаваме като изисквания. Сега питаме се дали тези сделки е, в един добре функциониращ пазар имат е, добър или лош ефект трябва да вземем предвид някои допълнителни елементи. Търговията с хранителни стоки, например, има и социални последици, социален ефект. Е, сега, е, за да е, може да се извършват тези сделки, трябва да има достъп до цялата налична информация. Следователно, тя трябва да бъде оповестявана. В миналото имахме е, нормативни проекти, които ограничаваха достъпа на регулативните органи е, до информацията и така регулирането от наша страна се оказа мисия невъзможна. Е, фирмите са, както казах, се възползват от всяка празнота, която ние оставим. Затова смятаме, че правомощията на регулативните органи трябва да бъдат силни, категорични, те те трябва да имат достъп до всевъзможна информация, например до портфелите с поръчките. Това е много важна информация. Принципът, който следва да отстояваме тук е, че е по-добре регулативните органи да имат повече достъп до повече информация от необходимото, отколкото по-малко достъп до по-малко информация. Това ще отстоявам и на срещите на контрадокладчиците. Председателят, благодаря много. Аз няма да говоря. А, ако никой не иска още думата, ще дам сега а, възможност да се изкаже Арлин, която ще обобщи разискванията по регламента и надявам се ще ни даде информация за директивата. Съжалявам, че трябва да съкратим разискванията, тъй като трябва да обсъдим и бюджета. А, има срок за изменение на директивата, така че ще се върнем на нея. Арлин. Не, няма да ви отнема толкова много време. Е, казах, че ще обсъждам с докладчиците в сянка възможните компромиси и благодаря на всички колеги за много положителните отзиви на господин Гигъл. Искам да кажа, че създаването на вътрешна структура на ЕСМА беше а, моя идея. Госпожа а, а, даде своя принос, но да е ясно. Значи нова форма на сътрудничество се а, появява. Да, продължава ораторката, така трябва да се върви напред. Не ми се навлиза сега в подробности, защото а, стана ясно кои са основните проблеми и в каква посока трябва да се работи. Освен това, не разполагаме с време. Трябва да се е, срещна е, с, с групата от е, Судан, така или иначе и а, за а, Уганда имам доклад, който трябва да бъде обсъден. Така или иначе, директивата за наказателно-правните санкции е, постигнахме е, договореност е, с парламентарната комисия по правосъдие, вътрешен ред и граждански свободи. И се договорихме ние да отговаряме за член 2 определения, а всичко останало общо да обсъждаме с комисията Либе. И ми се струва, че само за 5 до 7 минути не заслужава важността на тематиката да я претупаме набързо. Ще имаме заседания с колегите, за да изработим компромиси. Ще работим и с господин Фербер по темите, които се застъпват и тук в МИФИД, за да стигнем до мнозинство. Благодаря. Libe... Uh, Виждам, че докладчика от Либе иска думата само за една минута, защото няма да обсъждаме директивата. Заповядайте. You, Благодаря, госпожо председател. Съвсем практически въпрос имам. Очаквам разискванията в парламентарната комисия, но въпросът ми е следният. Ако се удължи графикът, можете ли да ни кажете какъв ще бъде, защото в нашата парламентарна комисия Либе имаме много напред, напрегнат график и не знам кога ще отделим време. Да, щях да стигна до графика, казва председателката. трябва да върви успоредно работата по МИФИТ и по регламента. Иначе не е възможно. Така че графикът за регламента остава непроменен, той е същия като за МИФИТ, а именно целта е да се гласува през юли по комисии през септември в пленарната зала но ще уточним конкретния график за заседанията, за обсъждането на компромисите и ще информираме всички парламентарни комисии, които дават становища, за да се съобразят с графика. И така, благодаря. Благодаря ви за проявеното разбиране, особено от страна на унези, които чакат точка 10 раздел 3 от бюджета за 2013 година. Давам думата на докладчика. Бях информирана, че преводачите могат да работят 10 минути допълнително. Ашли, заповядай. Благодаря. Искам да благодаря на всички мои сътрудници, които ми помогнаха в изготвянето на становището. От тук нататък е необходимо да се представят по всички редове конкретни предложения. Имаме позицията на комисията и трябва да разполагаме в средата на юли с числата от съвета, което означава, че ще разполагаме горе-долу с една седмица с крайен срок 24 юли. Тази годишната бюджетна процедура се развива в момент, в който всички държави членки или почти всички обръщат особено голямо внимание на бюджетната процедура. Влушаващото се финансово положение и а, все по-голямото недоверие води а, до а, завишаване на данъците или а, економии, или двете едновременно, което е във вреда на нашите а, граждани. А, паднаха под 4% испанските акции преди години и сега надхвърлят 10%. Аз не обичам да използвам понятието солидарност ненужно, но именно солидарност е нужна в преговорите. Трябва солидарност с нашите данакоплаци. Ние трябва да гледаме на съвета а, като на партньора, а не опонент. Държавите членки орязват ненужните разходи и ние трябва да направим същото. Държавите членки определят приоритетите за растеж. Ние трябва да направим същото. Някои а, членове посочват, че Европейския съюз е само само 140 милиарда, около 1% от БВП на Европейския съюз. Те са прави, че ограничаването на бюджета на Европейския съюз, неговото намаляване, няма да реши финансовата криза, нито пък ще помогне особено на държавите членки. Но това, колкото и да е вярно, едно увеличение с 7% също няма да преобрази европейската економика. Такова предложение поставя в нелепо положение комисията и държавите членки в лицето и в очите на дънакоплаците. Моите избиратели ме питат, защо а, проповядвате дисциплина, економии, урязване на бюджетите у дома, а в същото време Европейската комисия е над тези изисквания. Ние настояваме за балансиран бюджет и в рамките на парламентарната комисия за економии, които могат да увеличат обаче допълнителни средства за европейските надзорни органи. Тези съизмерими увеличения ще бъдат в рамките на общо замразяване на размера на бюджета за 2013. Аз, моите колеги, а, смятат, а, че европейските надзорни органи се нуждаят от допълнителни а, средства а, за допълнителните задачи, които са им възложени. Това ще изисква допълнителни редове. Всеки път, когато европейските надзорни органи или други агенции получават допълнителни задачи, ние, законодателите, трябва да обезпечим финансово тяхното изпълнение. Ако трябва да проявим отговорност, трябва да сме наясно с финансовите последици от своите предложения. Европейските надзорни органи трябва да бъдат а, обективни и независими, а действащия модел според мен не работи. Увеличаването на а, служителите а, трябва да се разглежда отделно по дирекции. Възможно е и финансиране от две посоки, включително и от браншовете, което няма да натовари допълнително да накотоплатеца. Но така или иначе трябва да работим с действащия финансиращ модел. За да се плати е, за допълнителните задачи, които искаме от европейските надзорни органи, аз предлагам допълнителни средства за тях и предлагам следните редове да бъдат урязани. Първо, 1, 010204. Съобщенията на економическия и паричния съюз, включително за еврото. Тук се предлага един бюджет от 5 милиона, въпреки че плащанията миналата година са били едва 4 милиона. 010302 макрофинансова помощ плащанията по този ред са 79 милиона 2012, а комисията тук предвижда 100 милиона за следващата година. 14.01 Данъчна и митническа общностна политика. Има редица областни, които просто са поставени под вето от държави членки и тази не е изключение, защото тук се определя заделяне на средства. Трябва да определим приоритети и по приоритетите наистина трябва да има допълнителни средства. Ако членовете достатъчно отговорно е, предвиждат там допълнителни средства чрез економии другаде. Е, надявам се е, увеличеното финансиране да е напълно възможно, което да се предлага от е, комисията ни. Надявам се и с нетърпение очаквам да работя с докладчиците в Сянка и от други глупи. Благодаря. Благодаря. Жан-Пол вече си тръгна, но все пак от социалистите и демократите имаме представител. Заповядайте бих искал да благодаря на докладчика за това, че се спря на основните бюджетни приоритети за 2013 година. За нашата комисия естествено да се намерят допълнителни средства за европейските надзорни органи. Това е от огромно значение. Просто до сега като че ли просто се затваряхме очите пред това. Ако искаме наистина надзорните органи да свършат своята работа, техния бюджет трябва да се увеличи значително. Нека не забравяме, че им от тях изискваме допълнителни, много по-осложнени е, операции, които не могат да се извършат е, без увеличаване на финансирането. Но комисията от своя страна отпуска твърде малко средства за финансиране на тези органи. Аз смятам, че е, подобен подход е, е неуместен и неприемлим. Не можем е, да намаляваме финанс, финансирането на надзорните органи, когато им възлагаме много повече задачи. Това просто може да се окаже опасно и дори пагубно. Целта е все пак да введем допълнителен ред на а, финансовите пазари, което означава допълнителен надзор. Аз не смятам, че предложението на докладчика е добро, т.е. да сам, сам, самите пазари да финансират част от надзора. Разбирам, господин докладчик, че в някои страни това може да стане, но като цяло не там, не оттам ще дойдат. Ще дойде успех. Аз разбирам, че трябва да се прави економии, да се реализират спестявания от някои бюджетни линии, но вие приканвате и призовавате за замразяване на целия бюджет, а това е прекалено. Мисля, че трябва да следим от а, е, близо две неща. Първо, а, изпълнението на всички разпоредби и решения за по-доброто економическо управление и включително надзор, надзора на финансовите пазари. И второ, пакета, който трябва да влезе в сила през октомври. Комисията ще е, извършва се повече и повече дейност как да го прави без допълнителен бюджет. Комисията е поискала увеличаване на средствата за административни разходи, но това увеличение не е пропорционално на увеличението на количеството задачи, които се е, които комисията трябва да извърши. Нека не забравяме, че са ни необходими и много повече данни, много, една много по-добра статистическа обработка в Европа. Т.е. ако ние наистина искаме да бъдем честни и отчетни, отговорни пред нашите данекоплаци, имаме нужда от допълнителни средства. В противен случай просто не можем да изпълним задължанията си. А, и докладчика на Алде не е тук, тъй като Благодаря за всичко, което направихте. Благодаря, че вие направихте един преглед на бюджетните линии, от които можем да реализираме спестяване, но раз, разбира се, ЕСМА има повече а, възможности от а, другите, тъй като в а, има възможност да разполага с много повече е, средства. Но наистина най-големи, най-големи проблеми се, се блъсква Европейския надзорен орган. А, може би защото не е, не е достатъчно добре разчетен, не са разчетени необходимостта от допълнителен персонал и така. Но в, в момента имаме сума от порядъка на за 2013 над 7 е, милиона. А, по, практически същата сума, която а, имаше за 2012 година. Надяваме се, че един допълнителен милион ще бъде отпуснат за, Европ, за ЙОПАП. на която са зададени много нови е, сложни дейности. Така че а, ние сигнализирахме това на комисията по бюджета и вероятно тези този орган ще продължава да бъде натоварван с допълнителни сложни задачи, така че не можем да не осигуриме необходимото финансиране. Те ще трябва да извършват и много допълнителни дейности, свързани с службата за външна дейност и Свен. Е, да, има доста разпоредби. Разбира се, до сега разискванията за бюджета в Комисията по економика се въртяха преди всичко около основните елементи. Естествено е, че можем да проведем по-общи философски разисквания за размера на бюджета на Европейския съюз и е, за това дали не трябва по-общо да се мисли и за подпомагане на националните потребности, вместо да обсъждаме отделни редове в бюджета. Реалните въпроси са структурните фондове, селското стопанство. Това е важното при размера на бюджета. И тук е редно да имаме добре мотивирано становище на економическата комисия. Нека да погледнем фактите в очите. Трябва също да се запитаме дали общата ни валута се нуждае от повече економически стабилизатори и каква е ролята, която следва да играе в тази връзка бюджета на Европейския съюз. До сега такава роля не е била толкова добре изпълнявана от бюджета на Съюза. За това се нуждаем от обоснована дискусия на макроекономическо ниво. Преди да преминем към всякакви други разсъждения. Нуждаем се от общо становище, от общо мнение, а именно от обща позиция да се върнем към фундаменталните въпроси, а не да се впускаме в идеологически дебати в края на краищата има становища на комисията за кризата с гласуване в пленарна зала. Сега аз малко съм претоварен с законодателна работа в момента и за това се надявам, че бихме стигнали и до по-изчистен вариант на доклада, преди да навлизаме за задълбочени разисквания. По конкретни въпроси е, и се, се нуждаят от е, повече пари. Те са по-малки като структура от е, националните регулативни органи. Много съм разочарован, че комисията не отговори на исканията. Мисля, че тези искания бяха много разумни, не се търсеше някакво огромно увеличение на средствата, като се има предвид колко делегирани групи работят при тях и те трябва да ги координират. Комисията намали бюджета на ЕСА в сравнение с 2012 година и аз не очаквах точно така да се развият нещата, след като всички регулативни органи в тази сфера бяха създадени по едно и също време и се надявахме, че ще има добро сътрудничество между комисията и тях. Е, сега, моделът е, на финансиране е, трябва да се обмисли. ЕСА няма отделен бюджетен ред, отделна бюджетна линия. И комисията като че ли не иска да а, мисли по този въпрос. А има мотиви а, за а, от, обособяването а, на отделен ред. Альтернативните източници на финансиране също трябва да се обмислят, тъй като могат да се събират, да кажем, такси за надзора върху агенциите за кредитен рейтинг да, има е, по какво да се помисли тук, но трябва да внимаваме, да не повтаряме грешките в някои държави членки. Тъй като е, когато е, фирмите започнат да плащат такси, те започват да се бъркат в управлението на операциите. За това трябва да има много ясно разграничение между ролята на надзорната структура и фирмите. Знае, че е, в е, Германия е, фирмите много злощастно се намесиха в работата на надзорните органи. Последно. Ние сме категорично против предложението на парламента за тази година за финансиране на сътрудничеството с трети страни да не се приема. сега разходите за данъчно облагане не могат да се използват, защото някои държави членки не са съгласни. Тук би трябвало Европейския съюз да има обща философия, независимо от това дали някой от неговите държави членки ще потеглят или не. Ние се стремим към задълбочена интеграция и за това не бива да се създава допълнителни препятствия за сътрудничеството, включително в областта на данъчното облагане. Благодаря. Сега Давам а, думата за две минути на а, следващия оратор, за да ползваме все още превод, а, след което се страхувам, че ще останем без услугите на преводачите. Благодаря. Госпожо председател, две минути са ми достатъчни. Благодаря докладчика за прекрасния му проект. Европейската економическа криза все още бушува. И е, с оглед на доверието към нас трябва да гарантираме, че на ниво Европейски парламент, Европейски съюз, е, е, на ниво държави членки, е, е, трябва да уверим хората, че е, не само приказваме хубави думи, но и е, предприемаме мерки за стабилизиране на бюджетите. Ние трябва да уверим хората, че не сме изолирани от ежедневието. Не, ако искаме повече пари, а, непременно и увеличаваме бюджета си, а, може да се окаже така, че а, не получаваме допълнително финансиране, а, а само ни се увеличава лошата реклама аз съм за линията, възприята от докладчика във връзка с увеличението на бюджета и би трябвало да инвестираме повече в растежа. Там, където се увеличава, би трябвало да има насреща някакво а, намаление. Сега ще дам думата на Ашли, който ще говори на английски. Да, госпожо председател, ще се въздържа от изкушението да използвам недобрия си немски.